Okay, colleagues. Председателят. Колеги, мисля, че можем да започнем. Първо, нека направя няколко съобщения. Първо, коригендум към регламента за информационните документи за инвестиционни продукти и обещетения за вреди. На 12 септември бе прият коригентум към, коригендум към този регламент. На 15 септември бе прият проект за коригендум към директивата за обещетенията за вреди. Съгласно член 231 от правилника за дейността, би следвало нашата комисия да разгледа проектопредложенията за коригендум и да ги представи на парламента. Те могат да предвиждат техническо или друго преразглеждане, както и хармонизиране на терминологията. Секретариатът на нашата политическа група следи процеса. Съгласно приложимата процедура, предлагам, ако няма възражения от ваша страна, двата коригендума да бъдат обявени на втората пленарна сесия през месец октомври. Второ, тъй като се предвижда да се проведе конференция в Рим, съседанието ни на 13 септември. Meeting uh, planned uh, Tuesday. На 30 септември се анулирам на 7 октомври, заедно с други парламентарни комисии, ще изслушаме кандидата за комисар, господин Катайнен. Изслушванията на кандидат-комисарите ще ви информирам за графика на тези изслушвания. Ще участваме в 5 изслушвания. Лорд Хил ще бъде изслушан на 1 октомври от 13.30 до 16.30 часа. Кандидатът за комисар Московичи ще бъде изслушан на 2 октомври сутринта от 9 до 12 часа. Кандидатът за комисар Вестагер ще бъде изслушана в същия ден между 18 и 21 часа. Кандидатът за комисар Домбровски, той е и кандидат за заместник председател на комисията, ще бъде изслушан на 6 октомври от 14.30 до 17.30. И накрая кандидатът за заместник председател на комисията и комисар господин Катайнен ще бъде изслушан на 7 октомври между 10 и 13 часа. Секретариатът ще ви изпрати допълнителна информация през идните дни. През месец юли координаторите на нашата комисия решиха да продължат, възобновим работата си по директивата за борба срещу изпирането на пари. Бе препотвърден текста, за който бе постигнато споразумение през март 2014 година. Комисиите ЕКОН и ЛИБЕ работят съвместно по това досие, съгласно член 51 от правилника. Докладчиците в сянка от името на ЕНП са докладчик по борбата срещу изпирането на пари е Кристиан Искаринс. Съдокладчик от името на социалистите за директивата за трансферирането на фондове е Петър Зимон. Екаре излъчи Тимоти Кърк Хоуп Алте излъчи Нилс Торвалдс по първия текст и Софи Интвелт по втория. Колегата Кари от друга политическа група работи и по двата файла. Господин Гиголд от Зелените също работи и по двете досиета. Все още няма съдокладчик от Европа на свободата и пряката демокрация. В четвъртък на 9 октомври от 10 до половина ще има заседание в съвета. На 4 ноември от 3 до половина също. На 25 ноември в Старасбург ще има заседание между 3 и половина след обед. Също ще се проведе заседание и по време на декемврийската пленарна сесия. Нека сега преминем към точки 7, 8 и 9 от дневния ред. Предстои изслушване с участието на тримата председатели на европейските надзорни органи. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Предстои да ни докладвате за вашата дейност, за опита ви от изминалата година, най-вече в рамките на изготвянето на правила и координирането. Ще изслушаме им вашите виждания за бъдещите предизвикателства, както и за необходимите човешки ресурси и финансови средства, за да продължат надзорните органи да играят важна и активна роля. Разполагате с изявленията и на тримата председатели на надзорни органи. Те са публикувани и на страницата ни в интернет – Тримата председатели ще имат по 5 минути за изявление, след което ще има размяна на мнение с членовете на комисията ни. Давам думата на господин Андрея Енрия, председател на Европейския банков орган и на съвместния комитет на европейските надзорни органи. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички ви. За мен е удоволствие да присъствам на вашето заседание тъй като тази година председателствам съвместния комитет на европейските надзорни органи. Ще се спра първо върху неговата работа. Тя е съсредоточена върху две области – въпроси свързани с защитата на потребителите и оценка на рискове за финансовия сектор в Европейския съюз. В тези две области е най-необходимо да се приложи хоризонтален подход – Общата работа в областта на защитата на потребителите е съсредоточена върху регулаторен мандат за пакетите от инвестиционни продукти на дребно и застрахователни продукти. Очакваме през 2015 година да имаме конкретни резултати. Работим в три области. Общи насоки за разглеждане на жалби, припомняния за финансовите институции, що се отнася до пласиране на техни инструменти сред клиенти физически лица и общи принципи за надзора върху продукти и управлението. Какво сме предприели, за да засилим процеса по определяне на лихвените проценти в Юрибор, това има голямо значение за лоялността на пазарите на едро, както и за доверието на потребителите на финансови услуги в Европейския съюз. Към момента провеждаме съвместен ден за защита на потребителите. Според нас работата ни в областта на защитата на потребителите се движи в посоката, предписана от парламента и комисията. Съвместната оценка на рисковете пред финансовата система в Европейския съюз играе все по-голяма роля и в надзорната ни дейност. Излизаме с редовни доклади за рисковете. Последният бе публикуван съвсем наскоро Какви са рисковете? Продължаващ период на слаб економически растеж, висока задлъжнялост, ниски лихвени проценти, несигурност в рамките на разбързо развиващите се економики. Всички тези фактори се отчитат при тестовете за оценка на риска, които провеждаме. Освен това, се поемат все повече бизнес рискове и рискове в информационните технологии кибер рискове. Нека накрая се спра и върху бюджетните ограничения. Те въжат най-вече за бюджета за 2015 година. Оценявам становището, с което излязохте наскоро, според което би трябвало да се заделят достатъчни ресурси, които да отчитат и по-разширените ни функции. Според нас, за да се намери едно добро дългосрочно решение в областта на финансирането, би трябвало ние да бъдем финансирани на 100% от общия бюджет на Европейския съюз в отделен бюджетен ред. В областта на регулаторната работа постигнахме според мен голям успех. Изготвихме важни определения, например на регулаторен капитал, необслужвани кредити и други. В момента те се използват при оценката на качеството на активите и теста за оценка на риска. Освен това, извършихме важна според мен работа областта на използването на вътрешни модели от страна на банките. Продължаваме работата си в тази област. Дадохме съвети на комисията във връзка с ликвидността и обезпечените облигации. В момента завършваме работата си по важни доклади за секюритизацията. Това е важно във връзка с дългосрочния растеж. В момента поставяме акцента върху директивата за възстановяване и оздравяване на банките. Тя е от ключово значение с оглед преодоляването на разпокъсаността на вътрешния пазар, на която бяхме свидетели в миналото. Чашата според нас е наполовина пълна, но все още не сме постигнали изцяло целите си. Когато провеждаме тестове за оценка на риска, се оказва, че има редица области, в които има разлики в прилагането на общите правила. Затова <clears throat> се опитваме да работим като пазители на общата единна нормативна уредба и да си сътрудничим с парламента в тази област. Много е важно да отчетем, че в рамките на този диалог на Европейския банков орган трябва да се предостави мандат, който да доведе до осезаеми резултати. Сближаване на мерките за надзор тяхното хармонизиране. Мисля, че направихме немалко, за да окажем натиск върху банките, така че да изчистят те балансите си и да укрепят капиталовата си позиция. Важен етап от този процес са тестовете за оценка на риска и прегледа на качеството на активите. 120 милиарда капиталови инструменти бяха емитирани от банките през последните години в подготовка за този процес. Мисля, че вървим в правилната посока. Изготвихме също така и общи насоки за процеса на преглед и оценка на надзора. В рамките на този процес работим заедно с отделните надзорни органи така че да можем да констатираме рисковете, пред които е изправен банковият сектор. Одобрява се и работата на нашия колегиум. Работихме в качеството си на медиатори по 8 случая, по които постигнахме благоприятно за всички страни споразумение. В тази област може да се засили ролята ни в областта на хармонизирането на мерките за надзор. Нека накрая се спра и върху защитата на потребителите и новаторските финансови инструменти. През февруари тази година ни бе предоставен мандат в тази област, т.е. едва що сме започнали работа. Започнахме работа по директивата за ипотечните кредити. Сега Почваме да предприемаме действия и по отношение на директивата за разплащателните сметки. Предприели сме и редица действия по собствена инициатива. Начало на всеобщите усилия сме за предприемане на мерки по отношение на виртуалните валути. Изготвяме също така и насоки за надзор върху продуктите и управлението, както и за отговорно и потечно кредитиране. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Рия. Сега давам думата на господин Бернардино. Благодаря, господин председател. Искам първо да ви поздравя за избора ви. За първи път след, след изборите сме при вас. Аз винаги очаквам с нетърпение в този обмен на мнение с вас. И с радост сега ще разгледам и предизвикателствата пред които сме изправени. Четири са основните моменти. Първо, защитата на потребителите. Това продължава да бъде един от приоритетите на ЕОПА. Под две гледащи гледаме на защитата на потребителите. От една страна предприятията, дружествата да се изпълняват задълженията, поетите ангажименти към потребителите и от друга страна потребителите да получават е, необходимата информация, за която трябва да получават, да се, да се уверяват, че те, това, което купуват, е това, което искат. В първия аспект от значение са процедурите по несъстоятелност, затова се занимаваме и с тях. В момента има мащабни промени в областта на прозрачността, осигуряването повече прозрачност, наблюдението на продукти и общото управление на пазара. Разглеждаме застрахователни продукти, инвестиционни продукти. И Смятаме, че подобни разисквания на днешното, както и предстоящи, ще подобрят рамката на защитата на потребителите. От регулаторна гледна точка занимаваме се както с, социално, както с застраховане и пенсиите. В момента разработваме технически стандарти и насоки така че по един сходен начин да се, да се изпълняват, да се въвеждат новите системи. Работили сме с комисията по делегирани актове, най-вече при дългосрочните инвестиции, по-специално отделянето на секюритизацията. За да гарантираме последователно изпълнение, сме из влезли с редица насоки до националните надзорни а, органи. А, първоначално имаше едно раздробяване на пазара, но сега нещата са доста по-уеднаквени. От 1 януари 2014 година се изпълняват насоките от държавите членки, както и правилата по несъстоятелност Solvency 2. Сега, а, както знаете, се разработват международни стандарти. за е, националните надзорни органи, които еднаквяват практиките сега, сега в областта на пенсиите, както при е, личното, така и при професионалното е, пенсионно осигуряване. Работим по три момента, три въпроса сме се допитвали до комисията и работим с комисията. Премахването на трансграничните пречки, подобряване на прозрачността. Работим и по по-специализираните аспекти. Също така, Работим и по повишаването на устойчивостта на, на пенсионните фондове. Сега, по сближаването на надзорните практики, това е един от основните е, приоритети на ЕОПА. В надзорните комисии се опитваме да, да достигнем до, до общо становище по отношение на рисковете. Разработваме един ръчник за, за надзорниците, който да съдържа най-добрите практики, да се, които да се използват в други страни. И също разработихме през тази година Създадохме един екип за наблюдение на надзорните дейности изближаването на, на, на дейностите на надзорните органи. Както казах, работим с а, а, комисията и с отделните надзорни органи. В Румъния а, специално а, работим с надзорния орган, но както и с други национални компетентни органи, за да осигурим един уеднаквен, един уеднаквен подход. Проведохме изпитания за устойчивост. Резултатите ще излязат през ноември. Две са основните предизвикателства, пред които сме изправени. Първото е интелекту... интелигентното регулиране, И това трябва наистина да бъде един от приоритетите. Под интелигентна регулация имам предвид да се отсее онова, което работи, от онова, което не действа. Регулирането също трябва да се подчинява на, на а, интересите на потребителите. Трябва а, регулацията да е насочена към настоящето и бъдещето, а не да се опитва да решава проблеми от миналото. Така че трябва да се проверява всякакъв вид регулация и регламентиране спрямо действителността. Това се опитваме да го организираме в рамките на един градинен диалог. Второто предизвикателство е ефективността и изближаването на надзора, уеднаквяването на надзора – Необходим е преглед на Европейската система за финансов надзор. Трябва да укрепим независимостта си, най-вече чрез бюджет, независим бюджет, да укрепим капацитета си за предоставяне на обратна информация на националните компетентни органи. Сега, а, ако ЕЙОП получи правомощие за, за координация а, с националните органи, от това мисля, че общата система за надзор ще спечели. Те надявам се, да, че с това успях да ви запозная какво сме свършили и какво планираме а, за бъдеще. Стефан Мей, майор е следващия оратор, който е председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Най-напред бих искал да ви поздравя за избирането или за преизбирането ви за членове на този парламент и членове на тази важна парламентарна комисия. Дали ще го наричаме един в пазар или съюз на капиталовия пазар, финансовата регулаторна реформа в Европейския съюз през последните пет години отбеляза солиден напредък и важна стъпка при завършването на единия пазар на финансови услуги. Това е не само необходимост да се справим с, с слабите страни, на които бяхме изложени след финансовата криза, но и важно и съществена част от постигането на общата цел, а именно пълен економически подем в Европейския съюз. Този потенциал може да бъде постигнат чрез единна нормативна уредба, която да се прилага в ежедневната ни практика. Европейския орган за ценни книжа и пазар играе ключова роля при постигането на тази цел, като засилва защитата на инвеститорите и насърчава стабилни финансови пазари в Европейския съюз. През последните три години и половина Европейския орган за ценни книжа и пазари даде своя принос за създаването на европейска единна нормативна уредба, развиването на технически стандарти и насоки, като подпомогна европейските институции, Европейската комисия в частност, при даването на технически съвети в области като деривати, хедж фондове, Същото се отнасяше и до фондовете търгувани на борсата. През последните 12 месеца Европейския орган за ценни книжа и пазари приключи 22 технически нормативни уредби и предостави техническа помощ на Европейската комисия. Участва в създаването на 7 насоки, включително и е, участва при завършването на правната рамка в области като е, агенциите за кредитен рейтинг, например. Е, няма да ви изброявам цялата работа, която извършихме по отношение на единната нормативна уредба. Може да видите някои статистически данни в брошурата, която ви разпространихме. През цялата цялото това време ние се ангажирахме максимално да работим рамо до рамо с заинтересованите страни. Правихме го чрез изслушвания, преки срещи и консултации. Ще продължим да работим с заинтересованите страни, които пред представляват асоциациите, потребителите, инвеститорите и участниците на пазара. Бих искал да ви дам на този етап само два примера. В момента се прави оценка на над 800-те отговора, които получихме в отговор на директивата за финансовите инструменти, както и различните документи, които ние развихме благодарение на 1500-те въпроса, които зададохме с оглед на прилагането на регламента за европейския пазар, извинете, аргумента за европейския пазар на инфраструктура. Нашият европейски орган за ценни книжа и пазари следи пряко и прилагането на плановете за оздравяване. През юни ние приключихме първото ни действие по привеждане в изпълнение издадохме а, комунике, в което се осъждаше а, осъждаха услугите, а, предоставени от Standard Poor's. От 2013 година а, насам, по-специално от ноември 2013 година, бяха изготвени три регистъра, които са под контрола на нашата агенция а, всички данни във връзка с дериватите в момента се включват в регистри. Това се прави от 30 юни 2014 година. По-настоящем регулаторите имат достъп достъп до данните за дериватите, като целта е това да дава ясна представа за рисковете, които съществуват на съответните пазари. Европейския орган за ценни книжа и пазари съществено подобри е, своите своя набор от данни, както и възможността за набиране на такива с оглед идентифицирането на рисковете за инвеститори и засилване на тяхната закрила. Това ще подпомогне инвеститорите и всички останали участници на пазарите, за да може да а, имат достъп до ключови продукти и до новите тенденции за развитие на пазара. Както обясни и колегата преди малко, разработили сме много инструменти, включително а, въпросници, и партньорски проверки. В областта на партньорските проверки сме е, засилили нашата методология, като по-настоящем извършваме повече посещения на място. С преминаването от законодателство към изпълнение на реформата на финансовите пазари, сближаването в областта на надзора ще се измести още повече в приоритетите на нашата агенция, което ме води на последната ни тема, на която ви обърна внимание е, колегата Андрея преди малко, както и Габриел, а именно стабилния бюджет. Европейския орган за ценни книжа и пазари вярва, че с законодателите те трябва да обмислят увеличено финансиране на нашата агенция, защото по-стабилен бюджет ще позволи по-нататъчната дейност на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Само по този начин ще може да имаме стабилни финансови пазари. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Now I... Председателят, благодаря ви. Давам думата на нашите членове. Първият ни оратор е господин Бургхард Балц. Разполагате с по 5 минути, затова моля не задавайте прекалено много въпроси на прекалено много гости гости, тъй като гостите ни ще имат по 5 минути за отговор. Господин Балц, исках да задам въпрос, по един въпрос и на тримата ни гости, но ще се съсредоточа само върху господата Бернардино и Майор. Първият ми въпрос е към господин Бернардино. Той е свързан с любимата ми тема за размерността. Как смята Европейският орган за застраховане и професионални пенсии ЕЙОПА в бъдеще да предприема съразмерни действия. Каква е вашата оценка на графика, тъй като към момента има забавяне във връзка с делегираните актове по платежоспособност 2? Как ще допринесе ЕЙОПА за успешното приключване на процедурата по делегирани актове. Въпрос към господин майор. Техническите препоръки на вашата агенция за директивата за пазарите на финансови инструменти. Как ще гарантирате практическото приложение на тази директива, най-вече във връзка с инвестиционните съвети? инфраструктурата във връзка с това, както и въпроси свързани с защитата на потребителите. Какво смятате да предприемете в тези области? Буркхарт, благодаря за въпросите, казва господин Бернардино. По първия въпрос, въпроса за съразмерността. Винаги съм бил за съразмерност по отношение на платежоспособност 2 и свързаните области. Ние консултираме комисията по отношение на съразмерността, когато става дума за делегирани актове. В нашия учредителен акт има глава за съразмерността. На всички наши нива трябва да се от... на всички нива, извинете, на работа в нашия орган трябва да се отчита въпросът за съразмерността. Вторият ви въпрос е всяка една много важна тема, а именно изпълнението. Съразмерността е много важен елемент от европейското законодателство. Това въжи и за платежоспособност 2. Но дяволът е в детайлите. Когато се стигне до прилагането на платежоспособност 2, как следва да бъде осъществено то по съразмерен начин? Ние разполагаме с наръчник за надзорните мерки. В него има насоки и за съразмерността, например в рамките на втория стълб на на платежоспособност 2. При всички положения това е един от основните ни приоритети. По другия ви въпрос за графика. Отправната ни точка, че още тази година ще бъдат прияти делегираните актове. Очаквахме те да бъдат прияти през септември, но е видно, че ще има известно забавяне планираме обществено допитване във връзка с насоките, които са необходими за платежоспособност 2. Това е програмата ни. Ще продължим с консултации за стандартите и насоките тази година. Мисля, че ще успеем да се вместим в графика, така че да приключим работа по всички елементи. От наша страна няма да има проблем. Благодаря, Елиза Ферейра. О, извинете, трябва да ви дам думата за отговор. Господин майор, да, мисля, че на господин Балц би му се искало да получи отговор на въпроса си. Ако правилно съм разбрал въпроса ви, мога да ви дам следния отговор. Директивата за пазарите на финансови инструменти предвижда мандат за инвестиционните съвети. На ниво 1 посоката е ясна както по отношение на независимите съвети, така и по отношение на управлението на отделни портфели по собствено осмотрение. А що се отнася до останалите инвестиционни услуги, ще се предлага смесен модел. ЕСМА ще предоставя технически съвети на Европейската комисия във връзка с това в кои случаи комисията ще има право на мерки за насърчаване на качеството. В определени случаи има ограничения. Има ограничения за получаването на комисионни. Трябва да вземем предвид, че моделът като цяло трябва да доведе до по-благоприятни условия за инвеститорите. В момента разглеждаме отговорите, които получихме от редица заинтересовани страни. Въз основа на тези отговори ще преразгледаме и преформулираме съветите, които дадохме в миналото. Госпожа Ферейра, благодаря ви, че още веднъж се отзовахте на поканата ни. Първо искам да ви приветствам за свършената от вас работа, тъй като работихте при изключително тежки условия. Намирахме се в много труден период, когато парламентът и нашата комисия очакваха от вас да предприемете действия. Имам три въпроса. Първо, във връзка с човешките ресурси и бюджетните кредити, необходими за изпълнението на вашите функции. В какъв размер трябва да бъдат заделени, тъй като се имат предвид разширените ви функции. Второ, вие като председатели на европейските надзорни органи смятате ли, че разполагате с достатъчно правомощия, за да си вършите работата или тя се блокира от други заинтересовани страни, например, или тъй като има недостатъци в цялостната структура? Трето, господин Енрия упомена, че е необходимо да се засили взаимодействието между областите, в които работят отделните надзорни органи. Европейската Централна банка разполага в момента с нови надзорни функции. В Португалия има една банка, чието действия не бяха особено прозрачни, нямаш, не бе гарантирано качество на надзора, именно защото имаш, нямаше взаимосвързаност между отделните области на надзор. Как сте решили този проблем, ако сте го решили? Необходимо ли е да се приеме допълнителна нормативна уредба? Благодаря, господин Енрия по въпроса за бюджета. Благодаря ви за въпроса. А що се отнася до бюджетните средства, се увеличава несъответствието между броя възложени ни функции и размера на заделените за работата ни бюджетни средства. Мога да ви цитирам и цифри, но като цяло мога да кажа, че наистина работата ни е затруднена. Сред нас има 8 служители, които отговарят за 46 надзорни колегиума. Ще ни бъдат възложени и нови функции във връзка с директивата за възстановяване и оздравяване на банките, но няма да бъдат увеличени човешките ни ресурси. Комисията предложи замразяване на бюджета ни за идната година, което в никакъв случай няма да ни даде възможност да изпълняваме адекватно функциите си. Ще ви изпратим прегледа на бюджета си. В момента преразглеждаме приоритетите, които си поставяме. Някои задачи отиват на заден план. Само така ще можем да се справим. По въпроса за управлението Работим по много сложен режим. Квалифицирано мнозинство, двойно квалифицирано мнозинство. И този осложнен режим не ни дава възможност за вземане на решения. Единният надзорен механизъм и единният механизъм за оздравяване на банките – тези два механизма ще бъдат поставени на единна европейска основа. Мисля, че такъв модел може да се предвижи, предвиди и за нас. А що се отнася до взаимосвързаността между отделните области на надзор, имали сме случаи на банки и техни дъщерни дружества, както и случаи с застрахователни дружества, в които, при които това не, тези връзки не са били отчетени в достатъчна степен. В момента се извършва мащабен преглед. Предстои комисията да излезе с предложение. Надявам се това предложение да е достатъчно амбициозно, тъй като в момента според мен не се работи задоволително. Господин Майор, ще се опитам да съм кратък. Няколко думи за човешките ресурси и капацитета. Трябва да определим приоритетите си. Това означава, че няма да можем да изпълним някои от законовите си задължения. Поставяме акцента най-вече върху единната нормативна уредба, тъй като искаме съветите, които даваме, да са с добро качество. Съсредоточаваме се и върху прекия надзор, но сближаването на мерките за надзор, събирането на данни, оценката на риска, всички тези задължения не могат да бъдат посрещнати от нас в рамките на предвидените срокове, като се имат предвид средствата, които се заделят за бюджета ни в момента. Второ, управлението. Трябва да сме наясно, че постигнахме голям напредък. Бе въведен механизмът на гласуване с квалифицирано мнозинство. Има обаче проблем с сближаването на мерките за надзор. Ако очаквате по-активни действия за надзор от страна на европейските надзорни органи, ще ни трябва по-добър достъп до данни и до практики за надзор. Към момента в рамките на действащия режим имаме проблем в тази област. Нямаме, например, правомощия за проверки на националните органи на място. По въпроса за единия надзорен механизъм има голяма степен на взаимодействие между местния банков регулатор и регулатора за ценните книжа. В момента ние работим с местните регулатори, за да бъде наистина ефективна координацията. Съвсем накратко, господин Бернардино, имаме същия проблем с бюджетните средства и човешките ресурси. Много добри наши служители започват работа в единния надзорен механизъм в Франкфурт. И ние също трябва да проявим гъвкавост по отношение на човешките си ресурси. Много важно ще бъде, според мен, да разполагаме с мандат, по силата на който да се осъществи връзка между банковия и застрахователния аспект. Така ще можем наистина да осъществим надзор върху конгломератите. Екаре, благодаря, благодаря, че дойдохте да разговаряте с нас и не само за това, и за посветеността, с която работите с парламента по всички досиета. На всеки форум, на който присъствам, вашите агенции ни запознават с последните тенденции, много се радвам, че именно вие се занимавате с това. И е, е, ние като политици не случайно сме поставили цели, които вие като експерти изпълнявате. Сега, по въпроса за ресурсите. В момента се намираме в един уникален момент и искам да ви попитам дали и трима ви използвате възможността да командироват, възможността за командироване на национални експерти, за да се справяте с огромното, огромното количество задачи. След това, от работата си е, като докладчик знам, че се поставят някои крайни срокове за делегирани актове, но те са обвързани с други делегирани актове. Има известна свобода в въвеждането на тия законодателни актове, така че да се избегне взривообразно въвеждане. Това, което ме тревожи е инфраструктурата. Ако постепенно, постепенно въвеждаме е, новите е, процеси, няма да има струпване на нови процеси. Така ще имат по-малките институции възможност да се получат от опита на, на, на, на по-заможните, по-големите институции. Така че е, бих искала да знам какво мислите вие за поетапното, постепенното въвеждане на новите процеси. Аз а, мога да отговоря на това въпрос. естествено, че ползваме командировани национални експерти, но става все по-трудно. Например, в застраховането сега а, а, националните органи трябва да изпълняват Solvency 2. И им трябват всичките им човешки ресурси. Трудно им е да командироват хора. Така че през последната година е доста трудно да привличаме командировани национални експерти. Опитваме се, откъдето можем да, да си осигурим а, човешки ресурс, но става все по-трудно. А, искам да подчертая, че е по-трудно да, да привличаме наистина при, е, национални експерти. Защото о, на тях им се плаща от националните регулатори и някои не разполагат със средства да командироват в ЕСМА свои служители. Опитваме се да, да усъвършенстваме процеса на, на набиране на личен състав, но основният проблем е, че тяхното работно възнаграждение идва от националните регулаторни органи. После по въпроса за поетапното въвеждане, като цяло опитваме се да достигнем до решение – както в рамките на CSDR, така е, е, и по отношение на ангажиментите и целите на G20. Има, им, има някои трудности в изпълнението на, на, на нормите и регламентите. За някои по-дребни финансови институции, например, но сме, но сме а, поели такъв поетапен подход и а, по изискването за централно разплащане. В рамките на CSDR там няма такова изрично а, изискване, но о, крайна сметка това, което трябва да постигнем, е, е да са в състояние да участват е, да участват е, по-дребните институции. Господин Тойрер от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Два въпроса. Първо към Андрея Енрия бяхме информирани, че вноските в фонда за оздравяване на банките ще могат да бъдат приспаднати от данъците в някои държави, например в Франция. други държави, например в Германия, това няма да е възможно. Европейският банков орган не смята ли, че като се има предвид конкуренцията, тук е на лице изкривяване на конкуренцията. Вторият ми въпрос е, е към органа за ценни книжа и пазари. Ако сравним публикациите в Европейския съюз и Съединените щати, то ще видим, че има разпокъсване на законовите разпоредби за паричния пазар. В момента в Европейския съюз се предприемат мерки за хармонизиране. И ако следва да дадете оценка на тези мерки от 0 до 10, то докъде според вас сме стигнали и какъв сравнителен анализ бихте могли да направите, като имате предвид положението в Съединените щати? Yes, thank you for the question. On the first question... Благодаря за въпросите. По първия Нямам много какво да кажа. Вярно е, че в много области националните норми за данъчно облагане оказват влияние. Има определени тавани, например. Това въздейства на размера на капитала. Сега, аз не знам, не знам какво е различното третиране по отношение на фонда за оздравяване на банките не съм наясно, но се опитваме да осигурим равни условия, доколкото е, е, възможно, но има области, които не са хармонизирани и, и не можем да свършим там много. В началото се опитах да обясня, че наистина е постигнат сериозен напредък. Оптимистично съм настроен. Но въпросът е, че че се опитваме да изгребем морето с, с, с лъжица. Колкото повече постигаме, толкова повече виждаме, че има да се свърши още. От миналата година редовно над 7000 отделни сведения а, изкарваме в общественото пространство и това са сведения, които са сравними. Това е част от хармонизацията, която сме постигнали, с която много се гордеем. Аз искам накратко, ако, ако правилно съм разбрал от превода въпроса, а, по отношение на нивото на интеграция и, и положението в щатите, което ползваме като желон за сравнение, като репер за сравнение. Успели сме да постигнем сериозно подобрение на единния пазар. Повечето директиви вече са регламенти, МИФИТ, АМИР, директивата за централния депозитар – с това се намаляват редица дребни разлики, които съществуваха между държавите членки, така че на това, което вие казвате, 6 от 10 би е, била моята оценка. Това за Холандия поне е, в холандската система е достатъчно. Ако ще вървим към съюз на капиталовите пазари, естествено, че ни трябва повече стандартизация, така че да, да стигнем до един единен капиталов пазар. Сега, от друга страна, дали надзорните органи еднакво прилагат правилата ми? Не, има много, има много повече, има още много какво да се свърши там. Фабио Демази от името на Гоя има думата сега. Благодаря, господин председател. Три въпроса имам към господин Енрия най-вече. Първо, искам да изразя загриженост, че продължавам да има някои съвсем основни е, конфликти, свързани с е, надзора на банките и ролята, която играе ЕЦБ, Европейска Централна банка. Според мен, централните банки се интересуват е, е, най-вече с запазването и осигуряването на, на ликвидност. Е, виждаме, че в Португалия Централната банка при надзора си на банкто Спирито Санкто създаде немалко проблеми. В Англия също Барклис се чувстват почти сравнително безнаказани. Сега, на финансовата криза проистече най-вече от сенчестото банкиране, от, от този сектор. Та, доколко виждате проблеми свързани с това при банковия надзор и това, което се очертава в оценката на качеството, то, то не покрива всъщност, не засяга и сенчестото банкиране. После, е, тестовете за издръжливост е, би трябвало да, да отразят и възможността за евентуални държавни помощи. Така ли е? И ако не е така, по какъв начин вие подхождате е, към държавните помощи при оценката на качеството? Има различно тълкуване, това е третия ми въпрос, на международните счетоводни стандарти. Както вие се справяте с този проблем? господин Ария. Благодаря. Доста, доста въпроси се събраха. Ще се опитам максимално сбито да отговоря. Сега по отношение на сблъсъка между централното банкиране и надзора като отделни а, а, дейности, има страни, в които има разделение на тия отговорности, имаме различни органи за двете а, е, а, е, е, дейности. Е, някои централни банки преди кризата имаха надзорна функция и не се справяха с нея, очевидно. Но има и други случаи, в които не, не на всяка цена а, а, нещата са стигнали до провал. Така че няма един модел единствен, който, който да работи. Така че, е, когато възникват евентуални конфликти или конфликти на интереси, трябва да има вътрешни предпазни механизми за това. Доколкото разбирам, новото законодателство се опитва да въведе именно такива предпазни мерки. Сенчестото бланкиране. Има положителни тенденции. Банките трябваше да си изчистят балансите, наложи се да продават активи. Някои от тия активи бяха закупени от инвеститори от извън банковия сектор. Това до някъде допренесе до това почистване на банковата система. Също допринесе и е, до, до е, по-високото доверие в е, капиталовите пазари и разшири достъпа до тях. От друга страна, ако имаме един отрасъл, който е силно регулиран и друг, който не е, а пък изпълняват еднакви функции, тогава имаме проблем. Важно е да Важно е банковите услуги, управляването на, на влогове и на кредити да е подчинено на равни условия за всички, а в някои правни порядъци не, не стоят така нещата. В конкретните сценарии не се, не се предполага държавна помощ. Има особено положение при банките, които са в процес на преструктуриране. Не е ясно какъв е статута им спрямо държавните помощи понякога. Комисията изисква обаче да се, да се е, изключат някои дейности от сега съществуващите и по такъв начин да се свие баланса Ние сме дали възможност на такива банки да отчитат резултати в, в динамичен баланс във връзка с преструктурирането по искане на комисията. Но пак ще има пълна сравнимост, съпоставимост на, на данните. И преструктуриращите се банки ще предоставят и допълнителна информация, допълнителни отчети за самото преструктуриране. И накрая по отношение на разликите в прилагането на международните счетоводни стандарти. А, да, в а, много области се опитваме да, да извлечем какви са разликите в счетоводните стандарти. Има някои, които... И, има банки, които следват над международните счетоводни стандарти и такива, които ползват национални счетоводни стандарти. Това, което трябва да осигурим е съпоставимост на, на, на отчетите. Но да, действително, все още не, не е задоволително нивото на прилагане на международните счетоводни стандарти в банковия сектор. Понякога надзорните органи дават насоки, които се отклоняват от международните счетоводни стандарти, така че да, има място за допълнително хармонизиране там. Зелените. Радвам се. Ще продължа на немски. По време на миналия мандат Европейският парламент прие доклад за преработването на правното основание за работата на вашите три институции. Междувременно и комисията излезе с становище. Как оценявате вие работата на парламента в тази област? Как оценявате предложението на комисията? Какви ще бъдат последиците, ако не се стигне до преработване на правната база за вашата работа. Кои са недостатъците на настоящата правна база? Кои са източниците на ограничение за вас? Имам въпрос към ЕЙОПА. Вие, както и комисията, работите по класифицирането на собствения капитал на застрахователните дружества. ЕОПа излезе с предложение въз основа на конкретни данни. Знаем, че се предвижда драстично намаляване на собствения капитал. Каква е вашата оценка на това намаляване в рамките на делегираните актове? Реалистично ли е то? разумно ли е, отговаря ли на реалността. Мистер Бернардино. Господин Бернардино, благодаря за въпросите. По първия. За дочатите и прегледа на европейската система. Да, ние е, приветстваме вашия доклад. Там са засегнати повечето от важните въпроси и предизвикателствата, пред които сме изправени, както като управление, като, така и като самата наша роля. И, и преминаваме към една система, където се поставя по-сериозен акцент на надзора. Има някои елементи от това са засегнати в доклада на комисията но се надяваме да, да се стигне и до законодателни предложения. Да, има някои неща, които могат да се изпълнят в кратки срокове, но за други пък е необходимо законодателно, законодателна уредба. Това много ще ни улесни. После за калибрирането и секюритизацията. Е, да, това миналата година го прегледахме много обстойно, излязохме с доклад, така че да се прави разграничение между качествена секюритизация и по-низко качествена секюритизация по, по-сложните дружества се оказа, че се справят по-лошо, а по-просто структурираните, по-малките се справяха по-добре и имаха нужда от по-малко допълнителен капитал. Това трябва да се види на ниво комисия, разбира се. По различен начин могат да се тълкуват данните, различни периоди могат да се застъпват. Нашия период за секюритизацията, например, за калибрирането, засяга и период от преди кризата с по-високи нива на волатилност. Подхода трябва да е максимално прост според мен, но може и по-внимателно, по, по, по, на по-микро ниво да се гледат нещата. За нас важното е калибрирането да почива на реалните рискове. Ако не го правим, ако не правим оценка на риска, лъжим сами себе си. Защото вкарваме в системата риск, който не е подобаващо оценен и устойностен. А, да, вярваме, че застрахователите, пенсионните фондове също трябва да, да играят роля а, в устойчивия растеж на економиката. И честно казано, а, доста повече ме притеснява а, положения, при които има повече, повече концентрация а, а, върху средствата на държавите, публичните средства. Това трябва да се промени и то по устойчив начин. Трябва повече да преминават нещата в ръцете на дружествата. Тук важно Разбира се, важна е способността на, на застрахователите да, да оценяват а, риска и не говоря за големите застрахователи, а за малките и средните. Те могат ли да си оценяват адекватно риска при инфраструктурни проекти и така нататък. Мисля, че и там има нужда от надзор. Това е важно. Благодаря. I will try to do it in 30 се опитам да се вместя в 30 секунди. Съвсем накратко по трите въпроса. Защита на инвеститорите и пожелателните по-нататъчни действия от наша страна. Важно е, че сега имаме законодателство и съответните технически стандарти, както в областта на директивата за финансовите инструменти, така и по отношение на регламента сближаване на мерките във връзка с надзора. Вече по време на изслушването обсъдихме въпроса за ресурсите и бяха направени няколко коментара във връзка с необходимостта от повече информация във връзка с практиките на националните надзорни органи. И на последната тема, мисля, че всички степ, стъпки, които предприемаме, имат за цел а, именно това, а именно обратно, обратното докладване на заинтересованите страни. Всичко зависи от начина по който събираме данните от заинтересованите страни, начина по който им ги изпращаме. Благодаря. Сега Бернар Боно. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми е към Андрея Енрия и той е свързан с разпределението на правомощията между Европейската централна банка и а, подчинените и органи. Доколкото виждам, ЕЦБ а, изпълнява задачи, които не се предвиждат от а, договора. Например, от 2013 година в рамките на механизма за надзор. Валутния съюз едва ли не не съществува от лятото на 2014 година, защото националните банки ще бъдат все по-независими една от друга, което е похвално. Има и неконвенционални инструменти за намеса, които бяха използвани. Беше изкупан обратно публичният дълг благодарение на ценните книжа. Това са мерки, които ще се прилагат конкретно за отделните държави членки. Влоговете в момента в ЕЦБ също са на отрицателно ниво. Това се превърна едва ли не в един разпасан хан, в който всеки прави каквото си иска. По този начин ще се стигне до отежняване и на финансовата криза в еврозоната. Първият стълб на Банковия съюз има за цел да се засилят финансовите пазари. Целта на Мишел Барние беше ЕЦБ да играе главна роля. Точно вие, господин Рия, проведохте първите тестове за изпитване през 2011 година а, механизма за надзор засили допълнително ролята на ЕЦБ. Вие проведохте добре а, тестовете за изпитвания и сега виждаме, че а, се стига до ново разширяване на правомощията. Това не се предвижда в устава на ЕЦБ. През ноември дори ще се придаде а, възможност за постоянен надзор върху банките. Това е истинска хегемония на ЕЦБ. А, това се извършва от няколко години. Европейската комисия, нито правителствата не успяват да се наложат на ЕЦБ. Европейския банков орган беше отклонен от първоначалните си цели. Сега дали този Европейски банков орган ще се задоволи с а, тази незначителна роля, просто някакъв минимален контрол. А дали това ще стане? Мисля, че имаме сериозен проблем в Европа. Въпросът ми е, вие как смятате да просъществувате при тази хегемония на ЕЦБ и нейния председател? Не смятате ли, че Европейския банков надзор трябва да бъде под попечителството на Европейския банков орган, както това се предвижда в доклада от 2 юли на Сметната палата? Ако не смятате, че това е така, тогава как смятате да работите с ЕЦБ и как ще преразгледате целите си и задачите си за следващия триместър? Например, може ли да се изиска от ЕЦБ да оповести публично тестовете от изпитванията върху банките? Благодаря. Благодаря ви. Заповядайте, господин Ерия, за отговор. Благодаря ви. Не съм сигурен, че разбрах всичките ви коментари, но се надявам, че ще отговоря в общи линии на основните моменти. Нека да сме наясно. ЕЦБ не отнема а, задачи, които до вчера са били изпълнявани от Европейския банков орган. Европейския банков орган никога не е бил компетентен орган, който директно да упражнява контрол върху банките. Тези задачи, които се прехвърлиха към ЕЦБ, са всъщност задачи, които бяха в компетентността на а, правителствените органи. Това, разбира се, води до промяна в начина по който работи Европейския банков орган. Тази промяна се изразява в няколко аспекта. Така, например, ЕЦБ ще изисква от нас да изготвяме единни стандарти защото не може ЕЦБ да прилага различни стандарти за банките във Франция, Германия или Италия. Той ще има по-голямо искане за хармонизация и уеднаквяване на стандартите. За тестовете за изпитване, нещо, което съм казвала и преди в тази комисия, не сме особено доволни от правната рамка, която разписва нашите задължения. Не искаме правната отговорност от провеждането на тестовете за изпитване да лежи върху нас. В това отношение няма промяна. Препоръчахме на всички компетентни органи в Европейския съюз да, проверят, да проведат съответната оценка на активите. Ще има такава оценка от страна на ЕЦБ и за банките, които са извън е, Европейския съюз. Тези тестове за изпитване са единни, уеднаквени. От гледна точка на методологията, публикуването и сътрудничеството с компетентните органи. Това се отнася до 28-те държави членки в Европейския съюз. Това е от съществено значение, за да може да имаме сравнима база, сравнимост на данните за банките в еврозоната и тези, които не са в нея. Имаме 46 колегиума, в които правим оценка, като по-голямата част от тях са установени в еврозоната и са част от Европейския механизъм за стабилност. Затова искаме да имаме уеднаквена рамка за всички банкови институции. Ще ми е нужно повече време, за да навляза в по-големи подробности, но това, което искам да кажа е, че развиваме методи, които се прилагат еднакво от Европейската централна банка и от институциите, които не са в механизма за надзор. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателя. След политическите групи, сега ще пристъпим към следващите оратори, ще групираме въпросите. Приканвам ви да се придържате към въпроси от две минути. Започваме с първата група от въпроси. Господин Окмар. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за направените презентации. Господин Ерия, в вашето изказване упоменахте фрагментирането на финансовите пазари. Това е важна изходна точка за нашата дискусия. Едновременно с това говорим и за съюз на капиталовите пазари. А на лице е Европейски съюз. Имаме свободно движение на капиталите в него. Същевременно обаче има и фрагментация на пазара. Та би било интересно, ако вие или по-скоро и тримата, но знам, че времето е ограничено, председателя ми е доста разочарован, изглежда така като отправям въпроса си към трима ви, но бихте ли казали какво е вашето виждане за фрагментацията? и за последиците от нея. От економическа гледна точка, от гледна точка на надзора. Ако може да ми отговорите в рамките на две минути, ще бъда изключително щастлив. Една минута, казва председателя. По една минута за бонус. Перванш Берес, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да задам въпрос и на трима ви. В следващата Европейска комисия ще имаме заместник председател, който ще отговаря за по-доброто законотворчество. Смятам, че това ви засяга пряко, имайки предвид броя на правните норми, които вие трябва да прилагате и за които отговаряте. Какво е равновесието, което виждате вие между необходимостта от прилагане на закона и а, подхода за по-добро законотворчество? Бихте ли могли да включите вие тази цел за по-добро законотворчество във вашите задачи, за да може да се включите в това общо усилие? Господин Ерия, както знаете, бях докладчик по ТРИПС, който е в пряк интерес за много инвеститори на дребно. В рамките на законодателството от второ равнище предвидихме създаването на панел от потребители. Вие как гледате на това изискване? Възнамерявате ли да почерпите от а, този закон и да го прилагате и в други сектори. Нямам въпрос към господин Бернардино, просто бих искала да го поздравя. А към господин майор бих искала да а, задам въпрос във връзка с финансовите анализи. Вие започнахте допитване и а, като че ли финансовия анализ не се счита за финансово предимство, което предизвика доста дискусии с оглед на конкуренцията между отделните участващи лица. А това е доста критична област. Бихте ли могли да ни представите и вашето мнение в това отношение? Благодаря. Благодаря ви, Ивана Малетич. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да поздравя и тримата ни гости за отличната им работа въпреки че е, ресора ви на правомощ е ограничен. Съвсем не е лесно да се хармонизират различните практики, имайки предвид и различното ниво на защита на потребителите в е, различните държави членки. Имаме и различна, различни традиции в областта на надзора, така че поздравления за вашите усилия. Въпросът ми е следния. Смятате ли, че се нуждаем от по-висока степен на сътрудничество не само с националните компетентни органи, но и с а, изследователските институции, за да може да имаме допълнителни а, нови методи и подходи, които да бъдат а, уеднаквени на европейско равнище. На следващо място. Някои колебания, които имам от време на време. Всички сме съгласни, че се нуждаем от стабилен финансов пазар. Тази сутрин проведох дискусия с представителите на малките и средни предприятия и с тях обсъдихме въпроса за финансирането. банките не желаят да поемат повече риск и да финансират малките и средни предприятия. Имам пример с малки и средни предприятия, които имат гаранции от европейски фондове и въпреки това те не успяват да стигнат до финансиране от банките без допълнителни вноски от тяхна страна. Какво може да се направи в това отношение? Костас Мавриди, след което ще чуем и отговора. Господин председател, най-напред бих искал да изразя възхищението си от работата на тримата ни гости. Както казахме, интелигентното законотворчество е целта ни за бъдеще. Аз бих искал да ви задам няколко конкретни въпроса. Изхождам от писменото изявление на господин Рия. Вие говорихте за изчистването на балансите на банките. Доколкото знам, подхода до сега беше да се продават активите на трети инвеститори. Та два въпроса имам в това отношение. Това обслужва ли целта за защита на потребителите на 100%? И на следващо място. Мислили ли сте, че преструктурирането на частния дълг чрез институционални действия посредством банковата система е добър отговор? Много говорихме за фрагментацията на пазара. Ще ви дам действителен пример за фрагментация, липса на ликвидност в Кипър. Там една трета от най-големите банки прехвърлиха огромни суми, които преди няколко години бяха немислими. Кой е собственик на банката няма значение. Ние смятаме, че има. Обаче, най-вече, когато са засегнати интересите на малките и средните предприятия. Би било интересно да чуем вашето мнение, най-вече с оглед на секюритизацията. И един последен въпрос. Моля за последен, за още една минутка, тъй като времето ми изтече. Въпросът ми е към представители на Европейски орган за ценни книжа и пазари. Ниското ниво на проучвания във връзка с видовете инвеститори де-факто ще доведе до забрана на съществени финансови услуги. Какво е вашето мнение? Благодаря ви. Благодаря ви. На въпросите на госпожа Берес. Доброто законотворчество и баланса. Аз казах вече това в своето изказване. Трябва да гледаме, да се обърнем към доброто законотворчество, защото там се крие отговора. И постигането на баланс също може да бъде постигнато по този начин. Нека да сме честни. Понякога и най-великите идеи не работят на практика – и ако те не работят, трябва да бъдем достатъчно смели, за да ги променим. Много неща оповестяваме през последните години, но е факт, че хората не четат. Така че не се стига до резултатите, към които се целим с тези публикации. Затова е важно да продължим напред и ще включим това в дневния ред. Подоказаното от вас за ТРИПС, да, ще има а, тестове за потребителите, а, ще доразвием подхода, разписан в ТРИПС. Ще създадем и панел от експерти, който ще включва и представители на потребителите. Той ще разгледа различните альтернативи, с оглед на а, разходите и на бонусите. Така че потребителите винаги ще бъдат в центъра на вниманието То ни, същото се отнася и до по-доброто законотворчество. Господин Майор, бих искал да се спра на два аспекта фрагментацията и малките и средни предприятия. Правилно казахте, че работим по капиталовия пазар в Европейския съюз. От много време се опитваме да превърнем Европейския съюз в капиталов пазар. Успяхме да ускорим процеса през последните няколко години, но така не стигнахме до крайния резултат, тъй като фрагментацията все още е на лице когато дадено предприятие в дадена държава иска да инвестира в малко и средно предприятие, много често има натиск от държавата на происход, тъй като е на лице голяма неяснота относно а, начина на действие. Затова бихме искали да има по-голям пазар за финансиране на малките и средни предприятия. За да стигнем до такъв пазар, се нуждаем от по-добра осведоменост, по-добра информираност, Европейската комисия трябва да даде възможност дори и на най-малките и средни предприятия, които са включени в а, на сделките търгувани на борсата да участват. Има и много други мерки, които могат да ни позволят да стигнем до интегриран пазар на финансиране на малките и средни предприятия. И на следващо място наказаното от вас във връзка с изследователската дейност и директивата за а, финансовите инструменти. Имам ли време? В момента постъпват много, постъпва много информация за транзакции от различните брокери. И а, сделките се изпълняват в зависимост от а, конкретната дейност. Друг е въпросът до каква степен тези сделки движат след себе си и съответното проучване. Така че би било добре да се види връзката между двете да помислим дали това е правилният модел. Друг е въпрос дали бихме искали да стигнем до модел, в който всеки може да прави проучване, включително малките и средни предприятия – не. Ние винаги вземаме предвид реакцията на заинтересованите страни. Не трябва по никакъв начин да предрешаваме резултата от дискусиите, които ще се проведат. Но така или иначе, е, може да имаме модел, в който двигателната сила от това предварително проучване е силна, но същевременно трябва да има и добро покритие на целия капитал в пазари, на всички, които емитират капиталови услуги. Благодаря. Благодаря ви, Андрея. Благодаря. На въпроса за фрагментацията. И ние сме изключително притеснени от фрагментацията на пазара. Тя намалява. Това е сигурно. С оглед на напредъка, който ние правим в реформата. Но трябва да помислим каква е наличността на съответните финанси. Вътрешно корпоративният трансфер доста намаля, което означава, че тези групи си остават на национално равнище. Всяка от тези групи действа в собствената си държава. Това си води до съответните последици. Така, например, валутната политика не се прилага по един и същи начин във всички държави членки, което означава, че а, някои малки и средни предприятия не могат да се възползват от нейните предимства. Освен това, винаги има противоречия между а, компетентните органи в държавата на происход и а, приемащата държава. Доста работа извършихме в това отношение. Не беше много видима работата ни в това отношение. Служихме за посредници. Имаше много случаи на нарушаване на законодателството, но основното по мое значение е свързано с оздравяването. Рефлекса на националните държави е да се ограничат, защото те се страхуват, че заради финансовата криза те ще трябва да платят сметката на съответната територия. Но ако се справят, справим с кризата, тогава могат всички да свалят щитовете и да позволят и на капитала да се движи по-свободно между държавите членки. За по-доброто законотворчество Габриел вече отговори. Просто бих искал да добавя, че по мое мнение много важно за пакета от Базел – е важно да се приключи това, което вече започнахме. Понякога банките ни карат да премислим някои от инициативите, но за мен е важно да довършим това, което сме започнали. Понякога банковите институции са против, те смятат, че това възпира финансирането на малките и средни предприятия. Аз не смятам, че това е правилно. Всички ние Включихме и един помощен механизъм за финансиране, имаме и капиталово изискване за малките и средни предприятия. То не е толкова строго, колкото е за а, другите предприятия. Ще продължаваме да ви представяме и данните във връзка с финансирането на малки и средни предприятия и за в бъдеще, както и данните във връзка с секюритизацията. Благодаря. Next group of speakers, uh... Председателят, благодаря. Следващият кръг от въпроси. Първият оратор е Брайан Хейс. Господин председател, особено ще се зарадвате, като чуете, че имам много кратък въпрос, който изисква и съвсем кратък отговор. Не се ангажирахте с постигането на резултат през ноември. Държави като моята, например, бяха обект на поне по на три теста за оценка на риска. А в момента банките наистина не могат да инвестират в реалната економика. Чакахме резултатите от теста за оценка на риска, но в момента няма все още публикувани резултати. Ще бъдат ли публикуваните през ноември? Благодаря, господин председател. Казва следващият оратор. Имах редица въпроси, най-вече във връзка с бюджета на европейските надзорни органи, но те вече бяха поставени от изказали се преди това колеги. Наясно съм с ролята на европейските надзорни органи и като се има предвид тяхната роля, не смятам, че предвиденото към момента финансиране за тях е достатъчно. Въпросът ми към вас е кой е най-добрият според вас модел за вашето финансиране? Като се имат предвид бюджетните ограничения, какви други альтернативи според вас могат да бъдат използвани? Вече говорихте за командированите национални експерти, но какво да кажем за новите технологии? Знам, че имате проблеми с събирането на данни. Проучили ли сте възможностите за анализ на използването на новите технологии. Говорихте за постигането на баланс по отношение на оценките на комисията. Какъв баланс имате по-точно предвид и как можем ние да ви помогнем? Съвсем кратък въпрос за хармонизирането на мерките за надзор. Надзорните органи бяха създадени с цел по-тясно сътрудничество и обмен на информация между националните надзорни органи, както и сближаване на мерките за надзор. Какви конкретни действия е предприел органът за ценни книжа и пазари с цел равномерно прилагане на правилата във всички държави членки, така че да няма възможности за регулаторен арбитраж. Господин Бернардино, говорихте за използването в по-голяма степен на партньорските проверки. Какви точно партньорски проверки бяха проведени и какви са резултатите от тях? Благодаря, Вернер Ланген. Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос е към господин Енрия. Какво ще правите от 4 ноември нататък? След като Европейската Централна банка е изготвила своите стандарти, ще бъде разпуснат вашият орган, ще бъде отчетен на Европейската Централна банка ли или пък ще запазите настоящата си структура? Въпрос към господин Бернардино. Не мисля, че списъкът с ден дейностите ви оправдава това, което казахте. Какво смятате да направите за по-интелигентното регулиране? Третият ми въпрос е към господин майор. Вече го обсъдихме вчера с господин Бърние. В областта на дериватите няма задължение за дериватите търговани на борсата. Ще пресмятате ли да предприемете нещо по този въпрос? Ще бъдат ли отчетени борсите в трети държави? Ще бъдат ли въведени и същите стандарти по отношение на тези борси? Благодаря, колегата Соро. Благодаря, господин председател. Два съвсем кратки въпроса към господин Енрия и господин Бернардино. Първият, може би, е свързан с казаното от колегата от Кипър. Става дума за симетрията в регламентирането на банковата система. Възможно е някои банки да преместят своите активи. Не би ли трябвало да ограничим банкирането в сянка? Така ще се ограничи трансферът на активи от банки към институции извън банковата система. Така ще можем също да защитим вложителите и техните спестявания. От етична гледна точка, може би по-скоро се залага на закриването на дружества, вместо да им се помага и да се допринася за техния растеж. Въпрос към господин Бернардино. Преди време комисията публикува зелена книга за европейската пенсионна система. В една Европа, която все повече застарява, в която е висок процентът на безработица, мисля, че в бъдеще две заети лица ще заплащат пенсията на един пенсионер. Към момента това са четири заети лица. Мисля, че ако се стигне до такова положение, ще трябва да сме много по-внимателни и много по-бдителни, тъй като в някои държави ще възникнат значителни проблеми. Господин Енрия, нека дам съвсем кратък отговор. Отговорът е да, ще бъдат публикувани резултати от изпитванията за оценка на риска и то през втората половина на ноември. Вече сме публикували образците. Става дума за 24-те групи в нашата извадка. Една група, банката Спирито Санто, изпадна от извадката. Ще се възползвам от възможността да се извиня на господин Мавридис и да отговоря на неговия въпрос за трансфера на активи. Разбира се, когато има пресечна точка между регламентирания сектор, между банките и Сектора на сенчестото банкиране има нужда от регламентиране. Разбира се, трябва да бъдат изчистени активите на банките. Когато банките имат лошо качествени активи, то те не финансират нови инициативи. Ако имат обаче банките възможност да изчистят балансите си от тези активи, то те ще могат да преструктурират и капиталовата си позиция, да възстановят капацитета си за кредитиране. За кредитополучателите обаче може да възникне проблем. Една от основните полуки от кризата е, че ако заложим на първоначалния модел Тоест, ако кредитодателите кредитират единствено защото искат да препродадат субектите на някой друг, то тогава се стига до безотговорно кредитиране, което е в ущърп както на кредитодателите, така и на кредитополучателите. Трябва да дадем възможност на банките да управляват своите контакти с клиентите. Не бива клиентите да попадат в лапите на инвеститори, които не подхождат регламентирано към контрагентите си. Какво ще се случи след 4 ноември? не на мен се пада отговорността да взема решение за преустановяване на дейността ни. Това решение следва да бъде взето от вас регламентът за единния надзорен механизъм не вменява на Европейската Централна банка функции за изготвяне на стандарти. Европейската Централна банка има надзорни функции. Ние сме унези, които разработват стандартите за всички 28 държави членки. Така че към момента мисля, че ни предстои работа. Господин Бернардино, Альтернативните модели за финансиране при всички положения бихме предпочели 100% финансиране, като се предвиди отделен бюджетен ред в бюджета на Европейския съюз. Вноски могат да се правят от държавите членки, както и от всички заинтересовани страни проучваме възможностите за финансиране по линията на такси, заплащани от отраслите обект на надзор от наша страна. Ако искаме да хармонизираме надзора, да го направим по-последователен, то мисля, че едновременно с това трябва да проучим и други възможности за финансиране липсата на гъвкавост. Има много примери за такава липса на гъвкавост. Има, например, изискване за трудов стаж. Наскоро загубихме най-добрата си служителка, защото за да я повишим, тя трябваше да докаже, че има трудов стаж при нас от през последните 15 години. И разбира се, тази наша служителка предпочете да започне работа в структурите на единния механизъм за надзор. Партньорските проверки, съвсем накратко, проведохме няколко важни такива проверки, например на вътрешните модели. Излязохме с редица препоръки за националните надзорни органи. В момента ги усъвременяваме, проверяваме доколко са били приложени на практика. Извършихме партньорска проверка и по отношение на свободата на предоставяне на услуги. Има някои елементи, които не поставяме под въпрос. Например, тази свобода в рамките на вътрешния пазар. Но има и други елементи, които се нуждаят от надзор. Искахме партньорска проверка в тази област, тъй като има елементи, по които може да се постигне подобрение. Професионалните пенсии и инвестиционните политики, например. Това е един такъв елемент. По въпроса на господин Ланген, мисля, че всички на общо европейско ниво се стремим към по-интелигентно регламентиране но нека сме наясно, че когато ние в нашия орган, орган разработваме стандарти и насоки, то те би следвало да заменят много от вече действащите международни стандарти. Трябва да сме наясно, че ние тук на европейско равнище се опитваме да стандартизираме подходите. Не бива в добавка към тази стандартизация да се прилагат и различни национални подходи. По въпроса за зелената книга за пенсиите, напълно съм съгласен с вас. Ние в Европа трябва да насочим поглед към бъдещето. Системите на частно пенсионно осигуряване играят роля както по отношение на професионалните, така и по отношение на личните пенсии. Но отправната точка са държавите членки. Те трябва да осъзнаят, че трябва да се направят промени по първия стълб. Те трябва да изиграят важна роля при популяризирането сред гражданите на идеята, че в добавка към личните пенсии трябва да се правят спестявания и за професионални пенсии. Защото след години много граждани няма да получават пенсия в достатъчен размер от държавата. ЕЙОПА съветва по отношение както на професионалните, така и на личните пенсии да се изготви добра нормативна уредба на европейско равнище. Така ще се гарантира доверието на гражданите. В много държави членки няма доверие към системата на частното пенсионно осигуряване. Мисля, че в тази област могат да се повишат общоевропейските стандарти. Ако това залегне сред приоритетите ни, то съм сигурен, че ще докажем на гражданите, че от Европейския съюз проистичат допълнителни ползи и на национално равнище. Господин майор, ще се опитам да съм колкото се може по-кратък. Ще отговоря на три въпроса прилагането на регламента за европейската пазарна инфраструктура. В момента много активно работим по това прилагане. Надяваме се, че повечето от европейските субекти ще получат разрешение до края на тази година. Има задължения за клиринг, както за лихвените проценти, така и за централните депозитари на ценни книжа. А що се отнася до сътрудничеството с други държави по света, мисля, че трябва да работим по регистрите на транзакции, централните системи за клиринг, изискванията за двустранен клиринг – Решението за еквивалентност също е много важно. Миналата година излязохме с препоръки във връзка с много държави, що се отнася до решенията за еквивалентност. Тези препоръки са публикувани на страницата ни в интернет. Това са препоръки към комисията във връзка с решенията за еквивалентност. По въпроса за събирането на данни, опитваме се да използваме колкото се може по-интелигентно вече събраните данни. Опитваме се също и колкото се може по-интелигентно да се възползваме от законодателството на Европейския съюз но в момента имаме нужда от много повече информация за пазара на ценни книжа. Необходима е и пълна информация за секюритизацията през идните години. Трябва в реално време да се предоставя информация за оценките на кредитния рейтинг, изготвени от всички европейски агенции за кредитен рейтинг дори и да подхождаме интелигентно, процесът по събиране на данни наистина е много мащабен и за да можем да го провеждаме, ни е необходимо съответното финансиране. Що се отнася до финансирането, трябва да намерим бързо решение на този въпрос. От една страна той трябва да бъде решен в дългосрочен план, но е необходимо и решение в краткосрочен план. Мисля, че най-бързото решение ще бъде финансиране по линията на европейския бюджет. Накрая съвсем накратко за банкирането в сянка. Какво включва то? Говорихме за съюза на капиталовите пазари. Много е сложна ситуацията в банковия сектор. Увеличава се размерът на финансирането, предоставено от небанкови субекти, които инвестират, например, в корпоративни облигации. Мисля, че е добре, че има пазар на корпоративни облигации. Той трябва да бъде развит и за малките и средни предприятия. А що се отнася до сенчестото банкиране, Необходима ни е повече информация и трябва да предвидим такова регламентиране, че да няма неравнопоставеност между този сектор и банковия сектор. Господин Бернт Луке, казва председателят, ще ви дам думата, но нека обърна внимание на всички, че трябва да се вместват в рамките на две минути. Господин Фербер, много се радвам, че толкова много колеги работят по директивата за пазарите на финансови инструменти. Това буди у мен надежди за бъдещето. Господин Бернардино, доколкото знам, Белгийският надзорен орган ще прилага директивата за пазарите на финансови инструменти и към застраховките. Вие казахте, че държавите членки трябва да приведат своето регламентиране в съответствие с вашите насоки. Но мисля, че в момента се прави точно обратното, защото директивата за пазарите на финансови инструменти, например, се отнася единствено и само до финансовите инструменти. Има и още нещо, което буди загриженост у мен. Ако би следвало онези, които са обект на надзор от ваша страна, да ви финансират на 100%, то докъде ще стигнем тогава? Мисля, че трябва да се ограничавате само с изпълнението на възложените ви функции. Не би следвало нези, които са обект на надзор от ваша страна и да си плащат за това. Опитът в Германия с Федералната служба за финансов надзор показва, че тя активизира дейността си, след като бе взето решение да бъде финансирана от онези, върху които упражнява надзор. Председателят господин Овершмит. Благодаря. Добър ден, господа. Първият ми въпрос е към господин Бернардино. Имам общо два. Все повече се говори за непредвидените, непреднамерените е, последици на паричната политика и на целите за нулевите ставки. Една от е, тези последици е, се казва, че е, подрива, подрива положението и платежеспособността на застрахователите и пенсионните фондове. Втория въпрос е към господин Майор. Вчера изслушахме господин Драги както и през юли, пак е, той ни подсети, че 80% от финансирането на европейската економика преминава през банките. През юли призова за това да се осигури по голяма роля на финансовите пазари, изобщо на пазарите за финансирането на економиката. Вие какво мислите по този въпрос? Постижимо ли е това по един безопасен начин? Благодаря. Ева Кайли. Благодаря. В някои а, европейки, европейски банки има доста лоши кредити, които, които, които не, не се обслужват и няма механизми за, за, за компенсации. Е, става въпрос за много големи е, количества средства, най-вече в е, Гърция, Италия, Испания, Португалия, в южните страни. Та има ли някакъв механизъм да се спират, да се възпират данките да, да, да дават толкова лесно кредити. Само поради е, това, че са стари клиенти, е, понякога се дават кредити без проверка. Сега ще втория въпрос ще си задам на гръцки обаче. Необходи... Нуждаем се от е, добри и оздравени финанси. Древният предприемач не трябва да бъде обект на дискриминация в сравнение с големите инвеститори. Малките предприемачи не трябва да понасят и щетите, които биват нанасени от големите инвеститори. Бих искал да чуя вашето мнение. Има различни виждания за въвеждането на данък тип Тобин върху, да, върху финансовите сделки. Подобен данък би се отразил и на цените, разбира се. Между 5 и 10% са съгласни да се въведе подобен данък Тобин. Бих искала да чуя вашето мнение – мисля, че тук не трябва да оставяме място за спекулации. Не трябва да спекулираме с модел, който се прилага за много сделки. Често, когато някой поема риск, той губи всичко. Това от своя страна се отразява на стабилността на финансовия пазар и на малките инвеститори. Та бих искала да чуя вашето мнение. Какво възнамерявате да направите в това отношение? Въобще правите ли нещо, както вие, така и бих искала да попитам, прави ли се нещо на равнище Европейски съюз в Германия? Тази, този данък ще доведе до 10 милиарда печалба. Благодаря, Алан Ламасур. Благодаря ви. Имам въпрос към тримата ни гости, на които благодаря за присъствието. Как възнамерявате да си осигурите финансовите средства, от които се нуждаете? В предишния парламент комисията на бюджета по предложение на економическата парламентарна комисия положи много усилия за да се увеличат финансовите средства, които бяха гласувани от министрите на финансите. Имаше обаче противоречие, защото се каза, трябва да се създадат тези органи за надзора, те са абсолютно необходими и също времено казахме, ама не трябва да им даваме никакви средства. И в комисията по бюджета трябваше а, да спорим, за да променим устава на агенциите, за да се стигне до увеличаване на финансовите средства, от които се нуждаете. Това е изключително важно за репутацията на всички включително и за законодателството като цяло. Това е прието от 2008 година на там. Едва 10 години след влизането в сила на законодателството през 2008 година може да започне прилагането, а това е напълно безсмислено. Та въпросът ми е, вие Можете ли да предложите план, поетапен план, съгласно един разумен график, който да ни позволи да стигнем до тази цел? Говорим и за собствени ресурси на равнище Европейски съюз, за да се самофинансираме. Необходимо ли е да помислим и за някакви альтернативи? нуждите са все пак ограничени с оглед на необходимите финансови ресурси. Говорихме за гаранция на влоговете, преди малко споменахме а, данъка върху финансовите сделки. Все пак трябва да имаме някакъв фонд, който да бъде на разположение. Благодаря ви, господин Луки. Äh, Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към господин Енрия. Бих искал да знам какви са последиците от регламентирането, предложено от ваши, вашия орган за по-малките банкови и кредитни институции. Има опасения, че параметрите за ликвидност водят до затруднения за по-малките банкови и кредитни институции. Сега, когато е нисък лихвеният процент, могат да възникнат големи затруднения с дългосрочното кредитиране. Вторият ми въпрос е свързан с защитата на потребителите. Като цяло, подобни мерки са много разумни, но доколкото знам, в момента с тях се прекалява. Разполагам с писмо от ръководител на местна асоциация на спестовни каси в Германия. В него се посочва, че клиентите се затрудняват, тъй като им се предоставя прекалено много информация за договорите, които предстои да сключат. Те смятат, че това е покровителствено. В резултат от това намалява търсенето на ценни книжа ниво по-малки банкови и кредитни институции. Това е точно обратното на целта, която искаме да постигнем. Благодаря. Първо господин Ария, заповядайте. Благодаря ви. За е правилата за отпускане на кредити и това, което казахте, съгласен съм с вас, да. Има проблем, а, има банки, които са наследили старите си проблеми от, от периода на кризата. Същото ще кажа, ако не си изчистят балансите банките, от, остават фирми и дружества с големи количества дългове. Това, което виждаме е, че, че корпорациите, големите предприятия се съсредоточават върху това да си попълват собствения капитал, а, а а без обаче капитал, нови капиталови разходи. А пък при банките остават лошите кредити. Така че трябва да почистим балансите на банките. Колкото по-скоро стане това, толкова по-скоро ще тръгнат новите инициативи за нови кредити. И има инструменти за това. компании за управление на активи е, е, е, има, които изкупуват лоши дългове, те също помагат в този процес. А по въпроса за финансовите ресурси, Благодарим ви за подкрепата. Винаги парламента и по-специално вашата комисия е подкрепила, е нашите молби. Наистина става въпрос за, за оцеляване, въпрос на оцеляване. Е, мисля, че ние изчерпихме всички нахочиви решения, с които имахме ние работим с екипи по проекти, например. Това са служители, които са наети и им се плащат националните органи, работят за нас от разстояние. И сега с банковия съюз, например, голяма част от тая подкрепа я губим. Все по-трудно. Но трябва да намерим, трябва да намерим а, някакво решение за в бъдеще. Попитахте как е, промените ни се отразяват. Ще ви дадем списъци с нашите приоритети. Е, и там ще очертаем тези, които няма как да изпълним без допълнителни без средства. Защото изчерпваме средствата си вече. Сега по малките, въпроса за малките банкови институции, винаги се опитваме да прилагаме стандартите по съразмерен, пропорционален начин. Например, изискването за отчитане, то е еднакво за всички на, на единния пазар. В същото време обаче даваме възможност на малките институции да не попълват някои от отчетите, някои от декларациите. Това сме направили в няколко области. После изискванията за ликвидност, е, това е разговор, който сме го водили многократно с германската шпаркаса, но през декември направихме, изглезохме с е, препоръки на базата на оценка на въздействието на много различни, много различни институции и сме предложили е, някои, древни, някои промени в изискванията. После защита на потребителите. Колегите може би ще кажат повече по това въпрос. Опитваме се да създадем един информационен документ, който да отразява съответното законодателство, но да бъде разбираем за всички. Да бъде достатъчно обстоен по отношение на, на, на, на изискванията за информация. Е, защото в момента информацията, която се дава, не е особено полезна за, за потребителите, а в същото време и, е, изисква е голяма тежест за предприятелите. Та за директивата МИФИТ и, и за страховането в момента прилагаме към някои от застрахователните продукти част от изискванията по директивата МИФИД за финансовите пазари. знаем, че в някои страни вече се е, прилагат всички изисквания по МИФИД спрямо застрахователите. Те са по-напред. В крайна сметка нещата трябва да станат еднакви, уеднаквени. Все още има доста области, където нещата не са последователни, не са уеднаквени. Мисля, че е полезно да се прилага МИФИД. Е, трябва да се види как някои обаче от изискванията да се прилагат спрямо застраховането, като се вземе предвид спецификата на, на отрасъла. Това е съвсем възможно, обаче и работи по това. После непредвидените последици, които споменахте, напълно съм съгласен с вас вече няколко години ние също, ние също се опитваме да, да водим разговори по този въпрос. Важно е, когато се вземат решения в областта на паричната политика, да се имат предвид последиците за цялата финансова система. И наистина има сериозни предизвикателства за застрахователите, пенсионните фондове по Solvency 2. Та този риск го осъзнаваме, следим го, водиме а, дискусии за него. Това е риск, обаче, който ние винаги сме посочвали. В рамките на Solvency 2 вече имаме на разположение много по-реалистични оценки, почиващи на данни от пазара. Така е по-лесно да се поемат ангажименти и Виждате как благодарение на тия данни в много страни се увеличава резерва. Същата цел имат и стрес тестовете, тестовете за издържливост. Заедно това сме гледали и потенциалната възможност за рязкото нарастване на лихвите и по какъв начин това ще се отрази на застрахователите. И накрая, съвсем накратко, Напълно съм съгласен а, с господин Ламасур. Наистина става въпрос за доверието в институциите. Понякога, честно, ако трябва да кажа, не знам доколко сериозно гледаме нещата. Като видя, като видя бюджета за ЕИОПа, предвижда се намаление с 10%. Но това сериозно ли е? Как иначе ще си свършим работа? Как ще си свършим работа при това положение? По въпроса за контролните механизми. Разбира се, че ще има бюджетните органи, самите вие, съвета, който ще ни гледа бюджета. Ще следи разходата. Е, ние не искаме нищо прекомерно. Господин Майор. Да, съвсем накратко. Каза се достатъчно за бюджета, но искам да подчертая две неща. Наистина има сериозен риск от дисбаланс между всичките правила, които сме създали и последващото им изпълнение и наблюдението, следенето за изпълнението. Няма баланс. И наистина има тревоги, които са тревоги по отношение на, на доколко имат доверие хората в нашите правила. Втория въпрос. Бюджета, който сме подали, е, вече мина през много сложни е, дискусии в е, съвета, управителния съвет у нас. Някои някои по-малки органи всъщност се налага да отделят до 30% от, от бюджета си за общото финансиране. Въпроса за съюза на капиталовите пазари, това, което споменахте, че е казал председателя Драги, да, определено би било добре да е по-диверсифицирано финансирането, източниците на финансиране в економиките, да не се разчита на една банка защото разнообразните източници с по-малко уязвими рискове. Банковия сектор е, борави най-вече с, с дългове, с кредити. Трябва да се осигури и капиталово финансиране, собствени средства, инвестиции. Така че да, не банковия сектор ще изиграе много важна роля. Много други въпроси бяха зададени, като например повече стандартизация, по-малко тежести, по-малко намаляване на бремето в трансграничните сделки, например. И да, едно от решенията, както вече казах, също е преминаване към регламенти, заменянето на, на директивите с директиви, както и, и нови източници на финансиране, рисков капитал, секюритизация, има много, много източници извън банковия сектор. Част от развитието на капиталовите пазари трябва да почива, да, трябва да гарантира и защита на инвеститорите. Вече разполагаме с МИФИ 2 и други инструменти, които защитават инвестициите, но европеец отново пести пари чрез спестовни влогове. Има схема за гарантиране на влоговете, но трябва подобно, подобни гаранции да се създадат и за инвеститорите. Благодаря. Председателя, благодаря ви за това, че се отзвахте на поканата ни за днешното изслушване. Според мен то бе особено интересно. За парламента трите органа са много важни. Ни. Мисля, че говоря от името на всички колеги, че диалога между нас и вас е особено, особено полезен, не само по бюджетните въпроси, а също и във връзка с предизвикателствата, пред които вие сте изправени, вашите дейности, вашата роля, както и в бъдеще е, законодателното измерение, законодателните предложения, които е, вие е, ще създавате. Та, много интересни въпроси зададохте, които, които ние ще обсъждаме и допълнително. Та още веднъж ви благодаря. Hey, colleagues, I think we can start. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, мисля, че можем да започваме заседанието. Uh, I asked Olivier Gersan to sit here because... Колегата Сантос ще бъде до мен, ще влезем в някои а, подробности. Той познава практическите аспекти. Няма да бъдем прекалено формални. Получихме новите документи. Прегледах ги набързо. Доколкото разбирам, има някои промени в сравнение с предишната версия – Нека да видя дали правилно съм разбрал какви са тези промени. Вие ще ни запознаете с тях по-конкретно, а след това ще чуем и колегите. Та доколкото разбирам, включва се IPS – Механизма за свързване на деривати, базиран на CRR, също се включва. Има изменения и в четвъртия стълб. Потенциално увеличаване има, защото виждам тук в бележка под линия увеличаване до 9%. Този коефициент обаче ще се прилага само когато е, съвкупността от деривати е равна на 0. Това са новите изменения, поне тези, които аз видях. Може би има още нещо, което не е напълно ясно на страница 19 от документа, който ни е, дадохте. Изключването при интрагруповите облигации, тогава не трябва групите да могат да се възползват от опростената схема. Аз мисля, че това означава, не означава, че поставяме някои банкови институции над прага. Може би можем да се изразим по-ясно. Поне това е моето впечатление при така бърз прочет. Извинявам се за това кратко представяне. Може би вие може по-добре да ни обясните промените. След това ще чуем и докладчиците, и останалите колеги. Благодаря ви, господин председател. За кратко време представихте всички промени по доста изчерпателен начин. Уважаеми дами и господа, нека аз да ви представя основните аспекти и заключения. Анализа, както вие и някои от докладчиците поискаха да бъде направен през юли, ви бе предоставен. Ако променим допълнително предложението, ще променим, разбира се, и конкретния анализ. Просто трябва да се отразят промените внесени днес, но смятаме, че това е един добър инструмент, който ще ни позволи да вземем предвид и двете схеми. Анализа бе проведен на базата на окончателния вариант на базата данни в края на август. Бяха въведени някои допълнителни индикатори, които трябва да бъдат определени от компетентните органи. Това, което се вижда от проведения анализ е, че за разширяването на обхвата на корекциите за риска, а това е едно от исканията, които направихте на предишните ни заседания, няма да промени структурата на риска. Това няма да, прове, да доведе до голяма промяна. Резултатите могат да бъдат обобщени последния начин – засилване на обхвата на корекциите във връзка с риска и увеличаването на вноските на някои банкови институции, по-специално малките и средните такива. Виждате, че в окончателната версия или в тази версия на документа бе отразено искането ефект е най-голям върху а, средните банкови институции, защото сред тях има най-голямо разнообразие на бизнес модели. Има хора, които работят с деривати, с различните пазари, но пък има и други банкови а, институции, които предоставят по-традиционни услуги. Именно това обяснява защо тук спектъра е най-голям. Именно в този сектор разширяването на фактора за риска ще има и най-голям ефект. Тук, а не върху най-големите банкови институции. Кумулативното разпределение на активите а, не води до значителни промени, както обясних току-що. А относно коригирането на риска, зададената в ниво едно цел е напълно постигната, защото големите банки са много по-големи в сравнение с останалите. Това води до корекция в риска и тази корекция може да бъде приложена и към най-големите банкови институции, които ще постигнат зададеното ниво много бързо. На следващо място, последствията от промяната на тежестта на отделните стълбове. Това ще се отрази на различните банкови институции. Със сигурност, когато се увеличи тежестта на съответните стълбове, това ще доведе до по-голяма тежест за банковите институции. Тази тежест се увеличава най-много, когато се увеличи тежестта на третия стълб, а именно взаимната свързаност, което е логично, защото ако увеличите само третия стълб, това означава, че се намаляват останалите. автоматично се засилва приноса на по-големите банкови институции по този начин. И накрая, изключването на различните индикатори. Основният индикатор, свързан с отпускането на кредити, е основният който ще понесе последствията, но те не са значителни. Това е при разпределението между различните по размер банкови институции. Ако този индикатор отпадне, банковите институции увеличават своя принос, като при малките и средни банкови институции се вижда най-добре разликата. Това се дължи на системата. Ако премахнете този индикатор, тогава и приноса на банковите институции ще намалее. Може би да оставим на страна за сега анализа. Това бяха основните заключения. Ако навлезем в прекалено много технически аспекти, колегата ще вземе думата. Корекцията за риска. Разпространихме документ в това отношение. Както правилно посочихте, основният аспект е вътрешно-корпоративната отговорност. Както споменах и в началото на месеца, вътрешно-груповата отговорност трябва да бъде изключена при този подход – първоначалното предложение на комисията почиваше на груповия подход, а ако запазим индивидуалните учреждения, тогава отпада и вътрешно груповата отговорност, защото по този начин ще се плаща двукратно съответния данък в двете държави членки, което е неоправдано. Изключването на този подход се прави при някои условия – трябва да се гарантира, че става въпрос за вътрешно-групова отговорност или че е вътрешно IPS. Предложихме формула, която да а, включи облигациите и в рамките на IPS. за да сме сигурни, че ще се стигне и до желания ефект. Удовлетворени сме от начина по който е разписано в документа. Както правилно посочихте, Има едно ограничение. Нито една банкова институция не може по изкуствен път да бъде сведена до малка банкова институция, само като и се а, приспадне вътрешно груповото задължение. Имаме еднакви а, групи. Когато дадена банка не е малка, тя просто не е малка. Не може по изкуствен път да се счита за такава. третирането на дериватите, последния път обясних защо имаме някои проблеми с счетоводното третиране. Тази, този тип отчетност ни поставя на различна основа, зависимост от различните държави членки, защото отново не сме на равнище група, Аз сме на равнище отделна банкова институция. И на това равнище има различно третиране. Много от банковите институции, които е, плащат своите вноски, ще подлежат на националните счетоводни практики. А те са изключително многобройни. При е, някои случаи дериватите се уреждат извън търговския баланс, в други държави членки те се включват в търговския баланс. А пък в трети държави членки се прави смесица от двата подхода. Позицията на комисията е, че е безполезно да се обсъжда начина на присъждане на фактора риск, защото имаме голямо разнообразие, нещата не подлежат на контрол, в зависимост от това, коя система на отчетност се използва. Затова, с оглед на функционирането на вътрешния пазар смятаме, че начина на отчитане е от изключително важно значение. Другия вид третиране е този, който вие приехте чрез предишното законодателство за CRR – Дали това означава нетни деривати, е, деривати в чужбина? Не. Говорим за разнопосочни деривати. и така наречените дирекционни деривати. Те са индикатор – за спекулациите, ако мога така да се изразя, защото дериватите, които се използват само за хеджиране, са двупосочни. Затова сме се изразили по този начин в ECRR – не искаме да насърчаваме банковите институции да използват деривати, но не искаме и да ги караме да имат такава еднопосочна позиция по отношение на дериватите. Ако дадена банкова институция използва дирекционни деривати, то тогава тя ще се доближава до IFRS. Ако са двупосочни дериватите, тогава означава, че се отдалечаваме от IFRS. От гледна точка на пруденциалния надзор, това е разумно и е в съответствие с избора на законодателите при изготвянето на първо ниво от МРЕО или така наречените нетирани деривати. Ох, извинявам се, просто исках да бъда просто по-изчерпателен, защото въпросът е важен за парламента. Та смятаме, че това е правилният начин за измерване. Господин Барние вчера обаче беше е, ясен, моите инструкции също са ясни, а той смята, че големите банкови институции трябва да вземат предвид тежестта на техните активи. Те трябва да допринасят повече. Повече в сравнение с малките банкови институции и техните активи. Ако отидем отвъд това, което предвиждаме сега за големите банкови институции, златната среда ще бъдат средните по размер банкови институции, но тези банкови институции са и тези, в които можем да направим някакво разграничение. Те носят най-големия риск в системата. Така че има граница за това, което може да се отпусне на големите банкови институции. А, така или иначе, средните банкови институции имат най-големи шансове да стигнат до финансирането. За това за целите на дискусията днес предлагаме да се сложат горни граници на а, изчисление, а именно 75% от IFRS. По този начин няма да се отдалечи много от основата, която ни е а, зададена. И накрая, факторите за риска. Съвсем правилно посочихте, господин председател, че предлагаме от 0 до Хикс, като Хикс трябва да бъде 9%. При излагането на деривати, като отново има едно ограничение, а именно ако банковата институция има положителни стойности за дериватите, което означава, че те са относително рисковани, то тогава тази банкова институция не може да се възползва от гаранциите на IPS. Направихме това предложение последната причина. Да не забравяме, че това не се прилага за по-малките банкови институции, членки на IPS. Не. Тук имаме предвид големите банкови институции, членки на IPS. И в случай, че тази голяма банкова институция поеме риск с деривати, а се съмняваме, че малките банкови институции могат да имат гаранция, ако не са членки на IPS, да, трябва да се въздържат от подобно поведение големите банкови институции. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на докладчика Гунър Хьокмарк. Благодаря ви за изложението. що се отнася до корекциите за отчитане на риска, мисля, че не следвате курса на черта от парламента. По въпроса за съразмерността, нека тълкуваме тази дума буквално. Не може да постановим, че някои банки трябва да плащат повече от други. Независимо дали това ни се харесва или не. Тъй като всяка една банка държи и спестяванията на дребни вложители. По въпроса за дериватите, според мен това е един от най-сложните въпроси. Трябва да се придържаме към вече взетите от нас решения. Мисля, че е вярно, че дериватите ни дават представа за сложността на дадена област на стопанска дейност, със свързаните с нея рискове. Но понякога дериватите са и свидетелство за обратното, за избягване на поемането на риск. Така че се стига до в известен смисъл абсурдно положение. Може би Комисията би трябвало да направи един по-изчистен анализ по въпроса за дериватите. Трябва да разбираме какво правим, а не просто да вземаме решения по свое осмотрение, в зависимост от това дали харесваме дериватите или не. Мисля, че трябва да подходим към въпроса за дериватите изцяло прагматично корекциите за отчитане на риска Понякога казваме, че големите банки са източник на риск, понякога твърдим това за средно големите или за по-малките. Но ако се случи нещо на големите банки, то, то ще се отрази и върху по-малките. В някои държави доминират малките банки и там кризата в финансовия сектор се отрази най-вече на тези банки. Ако искаме предпазна мрежа за тези държави, то трябва да отчетем малките банки. Субектите IPS трябва да имат свои вътрешни системи за сигурност, но трябва да се отчете също, че ако при тях има сътресения, те ще се отразят и на други субекти. от изложението ви. Оставам обаче с впечатлението, че малко се отклоняваме от взетите преди решения. Нека се придържаме към текста, така ще ни бъде много по-лесно. Заключение би било много добре, ако комисията направи един по-ясен, по-прагматичен анализ за различните гледни точки по отношение на дериватите. Благодаря, Елиза. Благодаря. На този етап също предпочитам да задавам въпроси, за да съм сигурна, че правилно разбирам новото предложение. Получих го едва днес, така че не съм го обсъждала задълбочено. Наистина искам да го разбера по-добре. Режимът за вътрешногруповите пасиви. Мисля, че това е един интересен въпрос, който трябва да бъде разгледан. На страница 2 и 3 виждам, че се прилагат същите критерии за пасиви в рамките на IPS. Имам предвид букви B и C латинско. Имам някои съмнения. Разбирам какъв режим предлагате за вътрешно групови пасиви. Предвиждате и конкретни стойности, но що се отнася до IPS, какви ще са критериите? Става дума за условни пасиви ли? Как ще бъдат отчетени условните пасиви? В буква А, Б и С за групите заявявате, че те трябва да бъдат установени в Европейския съюз. А що се отнася до режима за пасиви на ниво IPS, не знам какви количествени критерии искате да приложите. Това е първият ми въпрос. Не разбирам точно как ще функционира предложението ви на практика. Виждам също, че отстъпката за IPS е променена от 4% на друга стойност. Променена е от 4 на 9%. Защо се отклонявате от първоначалната стойност? дериватите и режимът приложим към тях. Не разбирам точно за какво говорим тук. Упоменахте нетирането. Знам колко е сложно да се направят калкулации. ако една голяма банка включва в своя баланс деривати, когато вие правите калкулациите, то една голяма банка, която в голяма степен търгува с деривати, би могла да бъде квалифицирана като малка Какво се има предвид? Броят на дериватите или всяка сделка с деривати? Може две банки да бъдат квалифицирани еднакво, ако една от тях търгува с деривати в голям обем и ги включи в баланса си в подходящия момент. Последният ми въпрос е за е за IPS. Ако правилно съм разбрала, IPS и по-точно 90% от IPS са малки банки – No. Why, why such, such concerns about, about, uh... Защо сме тогава толкова загрижени? Защо сме толкова загрижени, като нямаме основание? Фербер? Маркус Фербер. Ja, vielen Dank. Ich will es ganz kurz machen, weil ja die wichtigsten Punkte von ще бъда съвсем кратък, тъй като Гунар Хелкмарк вече се спря върху най-важните моменти. Работих по въпроса за IPS от името на НП. Радвам се, че комисията стъпка по стъпка се доближава до нашите представи. Мисля, че Продължава да има проблем с режима приложим към дериватите. На ниво 1 няма препратка към регламента за капиталовите изисквания за банките, които не използват международните счетоводни стандарти, може да се използват националните такива. Така ще се постигне прозрачност В регламента за капиталовите изисквания се предвиждат механизми за нетиране. Възможно е отклонение от тези механизми. Може дори да има злоупотреби, тъй като някои банки може да се опитват да се освободят от дериватите си, а други може пък да се опитат да увеличат броя на дериватите си, за да се движат в рамките на таваните, предвидени по регламента. Така може да се избегне и плащането на такси от страна на банките. По принцип няма да има промени, ако се използват други счетоводни стандарти. Това заяви вчера и комисар Бърние. Крайна сметка важно е да се постигне крайната цел –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 Господин Зимон, благодаря за изготвения документ. В него се съдържат редица предложения, в това число и за насърчителните кредити, за които говори преди малко колегата. Визират се не само малките институции – от общо 480 спестовни каси в Германия само 70 попадат в обхвата на разпоредбите за малките банки. Всички останали са извън обхвата на тези разпоредби. Системите, институционалните системи за защита включват много субекти, които не попадат в обхвата на разпоредбите за малките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 отчитането на членството в институционална схема за защита. Ако се прилагат критериите от член 113 алинея 7 от регламент за капиталовите изисквания, то според мен това е достатъчно. Защо тук се предвижда двойна проверка? при положение, че органът, който я извършва, е един и същи. Това е надзорният орган. И вторият ми въпрос е по нещо, което не разбирам. Разбирам аргументите ви в подкрепа на това, че нито една банка не бива да нагласи баланса си така, че да бъде квалифицирана като малка. Не би трябвало да има такава възможност за банките. Разбирам вашите аргументи в това отношение, но не разбирам нещо, което прочетох на страница 14, последното тире. Тук се говори за приспадане. Не допускате такова приспадане и сред малките институции. Оратора цитира на английски. Which uh, those institutions are allocated without that inclusion. Ich verstehe nicht, warum innerhalb der Frage... Не разбирам защо не може да се приспадат пасивите и на тези субекти. Заявихте, че искате да се гарантира равнопоставеност. Заявихте, че различните методи за изчисления по отношение на дериватите водят и до различни резултати. Но големите банки до голяма степен включват дериватите в балансите си. 95% от големите банки ги включват. Има разлики в резултатите, разбира се, тъй като отделните банки прилагат различни счетоводни стандарти, но тези разлики не са толкова големи. А ако се приложат критериите от регламента за капиталовите изисквания, то може да се стигне до разлики от до 30% може да се намали базата за по-големите институции, които търгуват с голям обем деривати, до 30%. Възниква въпрос във връзка с последиците. Искате да има изместване към средно големите институции ли? Ако големите банки могат да направят така, че да бъдат квалифицирани като малки, но има тавани и за малките, то естествената последица е изместване към средно големите. Желана последица ли е това? Thank you. Alain Lamassoure, Madame Permanche Beres. Oui, merci, Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. За съжаление нямах достатъчно време да се запозная с текста. Просто бих искал да направя един коментар и да задам въпрос. Първо, връщам се на казаното докладчика преди малко. Той говори за съразмерността. Няма причина да се въвежда прогресивен прак само защото някой може да се прави на банкова институция. По този начин не трябва да наказваме големите банкови институции. Член 68 на регламента предвижда метода на измерване да не води до изкривяване между структурите на банковите институции. Тоест, нуждам се от неутрална система от гледна точка на структурата на банковите институции. Неутрална система между банкови институции и между държави. Не Европейския парламент трябва да защитава една или друга държава, съвета на министрите се занимава с това. Но ако а, цифрите, с които а, разполагам, са верни, Франция, която представлява около 20% от банковите активи, от економическата тежест в Европейския съюз, това означава, че във Франция банките ще трябва да плащат 30%. А съседна нам държава, Германия, например, която е, има сравнително същите економически активи, ще трябва да плаща по-малко. Е, това е доста очудващо. Та от едно на друго. Или трябва да запазим системата, което означава, че френската финансова система ще се организира по начин, който да й позволи да прилича на економическата финансова система. В този случай няма да имаме неутрално финансиране от гледна точка на организационната система. Или пък ще трябва да се вземе предвид тавана и да признаем, че този таван е несправедлив спрямо, несправедлив спрямо някои държави и ще трябва да го коригираме. В някои държави има задължителни застраховки и тези задължителни застраховки са приравнени на данък. Когато работихме върху данъка, върху финансовите сделки, решихме, че ако тези застраховки се ползват като такива, трябва да се вземе предвид тяхната специфика когато се въвежда данък върху въглеродните емисии, решихме, че в Польша системата е такава, че ще трябва да се вземе предвид нейната специфика. Не трябва да се стига до облагодетелстване на някои държави за сметка на други. Това, което искам да кажа е, че аз изхождам от първата версия а, на текста, който разпространихте. Може би сега в този текст, който ни дадохте, сте внесли тази корекция, ама не мога да го знам. Благодаря ви, Перванш Берес. Господин председател, най-напред бих искал да се обърна към вас. Въпросът е изключително важен. Тук следим развитието на банковия съюз, банков съюз, на който ние държим, който следим отблизо и за който спомогнахме. Разбирам, че са били обменени някои писма, някои имейли. В тях е посочено, че тези имейли отразяват становището на преговорния екип. Ако това беше така, трябваше да дадем мандат на тези, които са водили тази кореспонденция в тази комисия. Ние не сме давали такъв мандат. Това означава, че изпратеното писмо отразява становището само на някои лица, които защитават тяхната си позиция в а, а, това досие. На следващо място Банковия съюз. Смятам, че той не може да действа, ако имаме категорично виждане за подлежащите на риск банкови институции. Господин председател, вие казахте, че по същество трябва банковите институции да плащат повече, малките по-малко, така че да се стигне до положение, в което да имаме добра видимост за това, което правят средните по размер банкови институции. Аз не смятам, че това отговаря на действителността с оглед на рисковете. Казахте, че много рискове се понасят от средните по размер банкови институции. Не това ни показва обаче опита от 2007 година насам. Напротив, в крайна сметка понятието, термина, който се използва в рамките на G20, а именно система, системна банка не смятам, че е термин, който бе оправдан в практиката. С оглед на системата, която описа докладчика, смятам, че действително това е фактор, който трябва да бъде взет предвид. Още две неща искам да кажа. Първо, за IPS. Схемата за институционална защита – законодателство от ниво 1 не изключва подобно оздравяване. Самия принцип на оздравителния фонд е той да се финансира именно от понасящите риска институции. Това е мнението ми по въпроса. Самия вие казахте още в самото начало, че имаме една голяма питанка, а именно какви ще са последствията. Какви ще са последствията? Ами, златното правило тук е да искаме оценка на въздействието. Сега обаче нямаме достатъчно време, за да изготвим такава. Ако обаче се изготви оценка на въздействието, ще разполагаме с достатъчно добра основа, която да ни покаже, че заключенията, които, до които стигнахме на ниво първо от законодателството, ще ни помогнат крайна сметка трябва да е ясно кой какво ще плаща. Само така можем да водим обективна дискусия. Трябва да вземем предвид и предизвикателствата пред различните банкови институции. Като вземем предвид тези предизвикателства, само тогава можем да бъдем обективни. Благодаря. Преди да дам думата на последния, който иска да се изкаже, е, искам да кажа нещо Значи има, да, трябва да правим разлика. Има писмо, някои депутати. И това няма нищо общо с това, което обсъждаме. Коментари за микрофон. Was, was, was presented by whom? Кой? the author yeah, of the letter says... Автора на писмото казва, че ако комисията не стори това и това, няма да вземе предвид мнението на екипа, преговарящия екип, председателя. Всеки депутат е свободен да пише писма. Председателя отговаря за становището на комисията, това, което ще кажем от името на комисията. Това не е позицията на комисията, това, което е в писмата. Позицията на комисията ще се е, определи от докладчика и докладчиците в сянка. Трябва по-нахочиво да подхождаме, защото всъщност формално това не е доклад. Така че е, писмото и позицията на комисията са различни неща на парламентарната комисия, нашата. Аз не съм приел писмото за, офици... за официална позиция. Естествено, че има на някои неща, които се, препокрив... които се припокриват с това, което казаха редица колеги от, парламент... от парламентарната комисия. Но двата документа са различни, господин Дамаси. Ще ми се обаче да не водим методологични разисквания, разисквания за писмото. Аз искам само да кажа, че без да намесвам имена на координатори, в момента мисля, че по-нататък трябва да има разискване на координаторите. Но комисията трябва да си, да, си да, да е наясно, че това е, че това е писмо, подписано от няколко депутати а, и не бива да се използва по никакъв друг начин. Трябва да знае комисията това. Да, аз това казах. Това е писмо от тези, които са го подписали. А пък официалната позиция на парламентарната комисия ще бъде изяснена на базата на обичайната процедура чрез преговори между политическите групи и, и, и, и е, то специално докладчиците. Господин Демаси, ще се изкажа на немски, тъй като така ми е по-лесно, когато говорим по тази тема. Комисията заяви, че възнамерява 5% сред, от най-големите банки да заплащат над 95% от вноските. Разговарял съм с представители на държавни банки, на спестовни каси в Германия. Всички те смятат, че като се вземат предвид методите за изчисление, избрани от комисията, тази цел няма да може да бъде постигната. Но доставим това на страна. Имам два конкретни въпроса. В последната редакция на текста се говори за делегирани актове за задлъжнялостта. Твърди се, че между вътрешногруповите пасиви може и да не бъдат отчетени при изчисляването на задлъжнялостта на съотношението собствен привлечен капитал. как, когато се изчислява това съотношение, ще бъдат отчетени институционалните защитни схеми. И ако няма да бъдат вземани предвид, бих искал да знам защо. Разбрахте ли въпроса ми? Нито аз, нито колегата от комисията разбрахме много точно какво имате предвид. Добре, ще си изкажа на английски тогава. As far as I'm informed in concerning the leverage ratio. Доколкото знам, по отношение на, на, на, на нивото собствен капитал спрямо привлечения капитал. Има определени норми за това съотношение. Същите ли правила и изисквания въжат и за IPS-ите по отношение на, на, на съотношението собствен привлечен капитал? Аз добре, сега стана ясно. Мисля, че отговора е не, даже, ама ще видим. Това ли беше? Да. Не, за писмото нямам какво да кажа. Казва депутата, председателя, ми нека да изслушаме сега отговорите. Трета страница. производни инструменти, деривати, последното изречение. Пише, че има всъщност долен прак, че не може да падне под 25%, така ли е? Да, благодаря. От тук ще почне. Или се казва, че базата не може да падне под 75%, или да се каже, че има има таван на намаление на спада, който е 25%. По два начина може да се изрази това, едно и също значи. Почвам с IPS по принцип. Тук в тази зала гледам, че има толкова мнения за IPS-ите, колкото са и държавите членки. А ние се опитваме да стигнем до, до общо мнение. Наистина положението е много разнообразно с системите в държавите членки. Вярно е това, което чухме, че е, в ня... при някои условия е, един IPS, особено в условия на криза, и това бе обяснено много, много ясно от е, служителите на генерална дирекция Маркт, господа Шнабел, май се казваше колегата, тя е и член на съвещателната група на госпожа Меркел, така че IPS е, е, е, е разпространителна зараза всъщност. Но когато сме в криза, всички сме засегнати. И както знаем, Именно за това са въведени е, минималните изисквания. А фондът за финансиране, той не е предвиден за, за, за система, която да функционира в състояние на криза. Има някакъв буфер, следства, които по принцип не трябва да, които не трябва да се ползват. Това обикновено не се прави, защото всички средства трябва да са, да са налични, са ликвидни какво реши е, комисията да пренасочи фонда и за обичайни проблеми, не само кризисни проблеми. Това трябва да се знае. Какъв е инструментариум? Регламента за капиталовите изисквания, минималните изисквания, и GSIPS, както и GLAC в момента, което са инструменти на G20. И още по, още по-строги изисквания има за най-големите банки. Господин Отмарк е прав, че IPS може да тръгне по двата пътя. Защото в системата на, на сама, самата схема за институционална защита е източник на, на проблеми на зараза. А не толкова предпазен механизъм. За сега, по принцип при нормални условия, искам да ви напомня, че при нормални условия IPS-ите вършат работа Имаме дефиниции, определения имаме в регламента за капиталовите изисквания. Защо? Защото те са последващ гаранционен механизъм и защото членовете на един IPS знаят, че ако един от членовете е, е, е затруднен или нещо не наред него, трябва да се вземат мерки. Има, има, има и, и мерки за намаляване на риска. Тоест или трябва да си коригирате поведението, или трябва да излезете на пуснете схемата IPS-а. Така че самодисциплина е в основата на системата. И съвета реши да, да, да разгледа възможността за МЦРР и е, ние трябва да се съобразим. Та, така стоят нещата, според мен. Както каза Петър Зиман, има много различни видове IPS. Има такива, които са наистина малки банки и съм съгласен с госпожа Ферера, не за тях става въпрос. Защото там всичките, всичките членове са в системата бъкет. При по-големите обаче не е така. Има членове на някои IPS, които са изложени, които са в досък с деривати. Това естествено води до доста високи рискове, нива на рискове. Това не е нещо, което ние насърчаваме, естествено, и трябва да отправим ясно послание. И не трябва да задават отстъпки само за това, защото някой е член на IPS третия вариант има един голям член и някои по-малки членове. Големия, към големия член, голямата банка, трябва да се подхожда по нормалната процедура. И действително, всеки частен случай е сам за себе си трябва да се подхожда отделно към него и различна ефективността на, на гаранцията, която осигурява всяка една схема, всеки IPS. Да. Да, мисля, че трябва да бъдат поощрявани тези, които а, действат ефективно, но, но не и онези, които не го, не го вършат. И наистина трябва да се разглеждат по-отделно, давайте каза си безкраен е броя на мненията за това как да бъдат награждавани. Сега предлагаме 0,29 ние в момента ставка. Или от 0 до 9. Сега. Така предлагаме се оценяват. А... За страхователите. Съгласни сме, че, че най-малките, които не са рискове, трябва максимално лесно да, да, да се възползват от системата за, за еднократно плащане. Без допълнителни административни тежести и, и разходи. Също така е ясно, че ако националният компетентен орган пред, прецени, че тия дружества са рискове и те трябва да излязат от, от системата. После, производните финансови инструменти, дериватите – Аз съм го обяснявал този въпрос и съм обяснявал защо господин Бърния ме изпрати да разговарям с вас. Казахме, че прага е 75%. Обясних защо, обясних какъв е смисъл в това. Дериватите винаги носят със себе си е, е, рисков фактор. също осигуряват взаимосвързаност, също са и фактор при взаимосвързаността. Това не е тревожно, това е нормално. Спомняте си, може би, че в регламента за капиталовите изисквания не се прилага не се прилага изискването за съотношение на собствен привлечен капитал спрямо дериватите. Според мен, Според мен трябва да се прилага обаче спрямо репо сделките. И така ще подпомогнем и усилията на Европейската Централна банка. В момента предстои да, да, да извършим някои симулации, да преценим доколко ще се работи и с радост след това ще споделим с вас резултатите. За сега това имаме. 25% монетиране. Анализа ще зависи в голяма степен от това как използват деривати отделните банки. Ние имаме данни за петте най-големи четирите, петте най-големи банки в петте най-големи страни по население в еврозоната. Голяма вариативност има. При някои банки разликата между изискванията за привлечен собствен капитал а, по международни счетоводни стандарти и а, това, което прилагат спрямо а, дериватите, е 1% само. Това а, до някъде има възпиращо действие по отношение на ползването на деривати. Едната крайност е, е ниско ниво, толкова ниско дори до 50%. Това означава съвсем балансирани рискове и съвсем балансирано излагане на деривати. Ето, тук се включва прага. Прага защо? Защото политическото становище на господин Бърние е, че независимо колко пруденциално издържа на е метода, ще се стигне до големи отклонения и разлики между това, което плащат е, големите банки и средните банки. Затова е 25% от ограничение, прага Замислете се за структурните реформи. В крайна сметка около 33% ще бъде излагането на деривати за, за най-големите банки. Потенциалното отклонение е 0,075. За сега не сме отразили обаче четвъртия стълб в изчисленията си. Тия банки, за тях изчисленията са доста по-сложни заради сложността им и излагането на, на деривати. Та това е положението, няма идеална система, трябва по някакъв начин да, да отразим цялото разнообразие на банковия сектор, разликите, разнородността на счетоводните методи. И ние не, се, не си правим иллюзии, че, че е идеално предложението, но смятаме, че е разумно, смятаме, че е и последователно. Сега по някои по-конкретни въпроси. Защо 9% за IPS? Ами, такъв е компромиса, който се постигна от различни държави членки и членове на вашата комисия. Доста казаха, че 4% е, е твърде ниско ниво. И то, и то, то е 9% максимално, до 9% всъщност. 0% ако има риск от е, излагане на деривати. 9% пък е максималната, в зависимост от, е, от, е, относителния размер на IPS-а. Всичко това обаче е един общ пакет. И е балансиран пакет, който цели да, да, да достигне до разумно решение. Втори, един друг въпрос. Казвате, че е много лесно много по-лесно е за банка да не тира в момента на изгладане на баланса, отколкото през други периоди на годината. Съгласен съм но не, не, не, не, не е никак трудно да се направят изчисления по всяко време и е, колегите ми казват, че така или иначе се, се, изчислява средното съотношение. Мисля, че отговорих на въпросите на господин Фебер. Не съм говорил за насърчителните банки, не това. Ако не възразявате, ще пропусна това. Сега въпроса за член, член, член 295c от регламента за капиталовите изисквания. Нещата са в ръцете на, на оздравителния орган. Това не се отнася до вътрешно груповата отговорност. Това въпрос е различен от, от изискването за съотношение с собствен привлечен капитал. Мисля, че бъркате двете неща. Вътрешна групова от, отговорност е съвсем отделен въпрос от това. И с това Засягаме въпроса на, на госпожа Ферера. Вътрешно груповите. Е, отговорности в IPS не се отличават за IPS-ите. При обикновена група и при IPS е едно и също. Колегите, които проучваха въпроса, това е доста обширен въпрос, казаха, че в рамките на един IPS има вътрешно, вътрешни за IPS-а отговорности. Просто трябва да се признаят, трябва да се отчитат по същия начин, както групите. Трябва да се признаят за групи. Ма отговорих на Петър Земан, Зиман въпросите. За 30% говорих. Председателя подсети оратора за друг въпрос извън микрофон и отговорът е много е просто. Вашето място в системата, независимо дали сте в кофата или извън нея, няма голямо, няма голямо значение. Ако сте в системата, носите вътрешна групова отговорност, И това въжи както за групи, така и за IPS. Сега в отговор на въпросите на господин Ламасури и на госпожа Береса, аз не мога да се произнасям за писмата на някои членове на парламента. Вие ще обсъдите това между вас.